I open the meeting of the... Откривам заседанието на парламентарната комисия. Добре дошли на всички членове на комисията и поканените гости. Дневният ред е оповестен. Има ли забележки по дневния ред? Ако няма забележки, смятаме, че дневният ред е прият. Първата точка от дневния ред е – одобряване на протокола от заседанието от 30 ноември, 1 декември и от 7 декември и от 14 декември 2015 година. Протоколите от тези заседания са одобрени. Сега съобщение на председателя. Ще започна с обобщение на препоръките и решенията от 17 декември и 21 януари 2016 година. Това бяха заседания на координаторите. Номиниране на докладчици. за окончателна система за ДДС и борба с измамите по ДДС. Зелената книга за финансовите услуги на Дребно е, е оповестена. Също така доклад за прилагането на общото законодателство, годишният е, доклад. Координаторите е, сметнаха, че от тук нататък не трябва да се занимаваме с следните предложения. Това са предложения за резолюции съгласно член от правилника 133. Това са предложенията Б8 22 Б8 25 Б12 81 Б8 1291, б 8 93 Б8-1303 и Б8-1312, Б8-1317, Б8-1313, б 8 13 27 и б 8 27 Всички тези предложения за резолюции, както вече споменах, бяха разгледани от координаторите и няма нужда да се занимаваме повече с тях. Сега по въпроса за актовете по делегация и техния надзор, координаторите решиха, че времето за, предвидено през януари трябва да бъде посветено на сътрудничество с комисията по въпросите на актовете по делегация и други проблеми във връзка с изпълнението на взетите решения. Толкова за обобщените резултати от заседанието на координаторите 17 декември. Сега заседанието на координаторите от 21 януари. Решение за гласуването. Гласението за годишния доклад за Банковия съюз. Ще гласуваме на 15 февруари 2016 година. Като целим да може да се гласува доклада на мартенското пленарно заседание в Страсбург доклада по годишния доклад на ЕЦБ. Ще бъде гласуван на 25 януари 2016. Координаторите се съгласиха за да се създаде работна група по финансовата помощ. Първото заседание на групата ще се състои на 3 февруари от 16 до 18 часа. предварителната информация за работата на тази работна група ще бъде направена, като се обърнем към съответните институции, които се занимават с тази задача. Заседанията на работната група ще бъдат публични. Сега, посещение в Гърция. То ще бъде ли през 12 или през 13-та седмица на текущата година. Координаторите също така взеха решение за Европейската парламентарна седмица през 2016 година. Решиха темите е, за, е, за парламентарната среща на комисиите. Е, подробните за сесията са следните. Значи ще видим какво е положението с промената на данъчната основа и каква е и втората фаза на Банковия съюз. Това са двете теми за интерпарламентарната среща на ЕКОН. Поканени са оратори от националните парламенти, включително от следните страни. Първо по първата тема за а, прехвърляне на, на печалби и промяна на данъчната база от Германия, Холан, Нидерландия, Словакия, а по втората тема състоянието на банковия съюз. Сме поканили оратори от националните парламенти от Франция, Италия и Нидерландия. Координаторите също така взеха решение за номинациите за по-нататъчните доклади. Доклада по общата система за ДДС Изпратене на бюрото, а също така доклада за изключенията за брокерите, които оперират с стоки, също изпратен на бюрото. Също така докладът за директива срещу прехвърлянето на, профи, на, на печалби, а също така и доклада за обмена на информацията и по бюджета за 2017 година, Всичките му части са предадени на бюрото. За наблюдението на актовете по делегация. Координаторите решиха, че предвиденото време през февруари 16 трябва да бъде използвано за на темата за защита на инвеститорите на дребно в страните членки, а също така заседанието ще бъде посветено Става дума за заседанието през март 2016 година. Ще бъде посветено на директивата за услугите за плащания. И сега а, ще ви осведомя за знанието на координаторите от 20 януари 2016 година. Координаторите решиха, че не трябва повече да се занимаваме с следните предложения за резолюции. Четът страната Б8 0209 b 8044 B80586, B8 0531, 0603, всички са b 8 0654, 54, 0676, 0677, 0797, 0706, 0809, 0973, 1073, 67, 1367, всички по Б8. Може би трябваше да започна с обясненията. Защо? Аз председател съм това заседание. Това е една уникална ситуация, доста неочаквана. Нито един от тези, които нормално председателстват, не можеха да дойдат а, тук. Се председателствам, докато дойде господин Гуалтиери, може би след половин един час. Надявам се, че никой не възразява срещу това. А сега минаваме към четвърта точка от нашия дневен ред, а именно това е публичното а, изслушване по, за криптовалутите. А, първо да кажа добре дошли на а, поканените лектори. Имаме 5-6 всъщност лектори, а, на които искам да кажа добре дошли. Това са видни експерти по тази тема, която разбира се интересува всички членове на комисията ЕКОН. Експертите ще разгледат различните аспекти на криптовалутите. Лекторите ще имат по 5 минути всеки за уводните си бележки. След встъпителните им бележки ще имаме време за дискусия, размяна на мнения между експертите и членовете на комисия. По три минути ще има на членовете на комисията за въпроси, а след това да дадем думата на експертите, най-много по 5 минути на всеки, да отговорят на зададените въпроси и за заключителни бележки. А сега, преди да дам думата на нашите гости, ще дам думата на докладчика по доклад със собствена инициатива за криптовалутите, господин Яков фон Вайцекер, за да, встъпителни думи. Господин Вайцекер, фон Вайцекер, имате думата. Благодаря, благодаря, господин председател. Благодаря на... Okay. Е, uh, е, To introduce us to a topic искам да въведа темата, която за първи път ние, Европейския парламент, разглеждаме. И изходът от този дебат не е сигурен. Какво знаем? Знаем, че технологията е способна да доведе до невероятни промени. Знаете как преминахме от писмата към имейлите, към електронната почта и напълно възможно е да станем свидетели, когато става дума за тази технология, която обсъждаме, на дълбоки промени в начина по който а, изпълняваме ежедневните си задачи. Не на последно място, когато става дума за плащанията и финансовите сделки, а които все още струват доста скъпо. А, някъде тази цена на финансовите транзакции а, е сравнително висока, искаме, примерно, да изпратим пари от една страна в друга и е, таксата за това може да бъде доста висока. А новите технологии ще намалят е, тези разходи. Но не е само това. Когато става дума за всекидневните плащания, е, трябва да се каже, че все още те струват доста пари и дори още по-близо до всекидневния ни живот. Цената на транзакциите, които, за нещата, които плащаме, включително и за информация по интернет, е толкова висока, че ние все още предпочитаме е, да плащаме с личните си данни вместо с пари. И това, е, това са проблеми, които те първа трябва да бъдат решавани. И в цялата ново е, множество от възникващи технологии, които се отразяват в така наречените блокови вериги или блокчейн. Мнозина възлагат големи надежди за прилагането на тези технологии, смятат, че ще имаме приложения убийци. Надявам се, никой няма да бъде убит, разбира се, от тези приложения, но нашите членове на панела тук може би ще ни кажат точно за какви приложения става дума. Но намираме се в трудното положение, че е, е, е достатъчно вероятно, че подобни пробиви в технологията ще станат и трябва законодателите да не изостават назад, независимо, че още не знаем дали това е най-важното поле за прилагане на сегашните, на сегашните технологии, така наречените бит монети, биткоин. Преди 7 години бе създадена тази крипто, криптовалута, първата такава. И ако аз трябваше да я проектирам, едва ли бих е проектирал, едва ли бих градил в нея дефлационните тенденции, които тя съдържа, така както е проектирана. Но въпросът е доколко сме готови като правителство, и като законодатели за подобна революция, какви са заплахите, какви са предизвикателствата и ще приключа моите уводни думи, като ви прочета какво Кристин Лагард каза по този въпрос в Давос, преди няколко дни тя каза, криптовалутите и технологията, която свързана с тях, ще осигурят по-бързи, по-ефтини финансови услуги, ще бъдат мощен инструмент а, и за, включително в развиващия се свят, но а, трябва да видим как да се възползваме от тези предимства, като предотвратим незаконните им използване, измами, контрол на капиталите да бъде осигурени, и така нататък и със съответните приложения. С това ще приключа съпителните си бележки. Давам думата отново на председателя. Благодаря. Сега ще поканя нашите оратори да се изкажат до следната последователност. Започваме с господин Оливие Салес, ако правилно произнасям името, казва председателят. Той е представител на Европейската комисия. Имате думата. Моля ви, придържайте се в рамките на предвидените 5 минути. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря на економическата комисия за това, че организира това изслушване по една много интересна тема не знам дали е най-удачно да съм първия, който ще се изкаже. Ще се опитам да обобщя какво знаем и какво не знаем за виртуалните валути. Очевидно темата е интересна, по която много се говори, пише, има посветени се много конференции на темата. Е, Едно от предизвикателствата е да бъдем по-точни по тема, по която е, има разнопосочни мнения. Ще се опитам да структурирам изказването си именно на тази основа. Това какво знаем и какво не знаем. Какво знаем? Виртуалните валути имат е, някои характеристики, присъщи характеристики, които ги правят специфични и интересни. Ще се върнем на този въпрос. Сред тези характеристики с демокрацията на журнала има висока степен на прозрачност на сделките, има бързо, сделката се извършва бързо, няма нужда от сетълмент и сигурност за собствеността. Това прави технологията интересен инструмент, макар че ако направим сравнение, и тук трябва да кажа, че аз отговарям за финансовите услуги и плащанията. Ако направим сравнение с класическите разплащателни инструменти, ще видим, че има някои различия, които могат да повдигнат някои въпроси. Класическите разплащания в момента са по-бързи, те са регулирани и те са предмета на правила за защита на потребителите, което не въжи за виртуалните валути. Бизнесът отдава голямо, обръща голямо внимание на тези технологии, банките, фирмите се опитват да овладеят тази технология или поне е, същностната технология, технологията блокчейн. Така че това е потенциална възможност за нови услуги през е, идващите години. Също така знаем със сигурност, че тези валути са свързани с е, някои проблеми и предизвикателства. Сред тях е отсъствието на защита на потребителите и наличието на риск относно стабилността на платформата, несигурна стойност на валутата и класически кибер е, заплахи като хакерство, загуба и така нататък. И тези рискове очевидно трябва да бъдат анализирани. Аз е, мога да говоря повече по това, което не знаем. Не знаем как ще се развива тази технология, отчасти защото някои от същностните черти се развиват. Както знаете, тези технологии и потенциални трансфери са по-ефтини, но това ще изчезне и може да повдигне въпроси свързани с управлението и с, стабилността на системата. Мога да възникнат е, въпроси свързани с евентуалното спиране на производство, така да се каже, на биткоин. Когато се достигне прага от 21 милиона биткоина, не сме сигурни кога би дошъл този момент. За сега, като регулатори, ние наблюдаваме явлението и искаме да бъдем много внимателни по отношение на рисковете. Ние обмисляме след ужасните последните атентати в Париж, дали е необходимо да се регулират виртуалните валути в миналото в рамките на директивата за срещу пране на пари. Този въпрос беше повдигнат и ние обсъждаме този въпрос след атентатите. Аз мисля да спра до тук. Убеден съм, че ще възникнат други въпроси. Следващия оратор е господин Шон Енис, който представлява OECD. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Искам да кажа в самото начало, че мненията и доводите, които изразявам днес, не отразяват непременно официалното становище на ОИСР или правителствата на държавите членки. За разлика от националните валути, виртуалните валути нямат подкрепата на правителството, нито пък са предмет на режими, които налагат ограничения. Но докато купувачът приема, че отсрещната страна ще приеме валутата, тя се използва и липсата на държавна, на държавно обезпечение не е нещо ново. Има и други примери в историята. Разлика между виртуалните валути и милите, например, е свързана с това, че се използват платформи, които извършват превръщането. Възможно е това прехвърляне да се извърши и по други начини в бъдещето. Виртуалните валути са альтернатива на парите в брой и други национални валути. Общата им стойност е по-малка и е по-сигурна от хартиените валути, за разлика от анонимността на сделките. Някои потребители са извършвали незаконни дейности, това число пране на пари или придобиване на незаконни стоки. Затова някои правителства започнаха да предприемат мерки, с които забраняват използването на виртуални валути като валути. Трябва обаче да отчетем, че тези валути имат потенциално полезна роля и са полезни за много транзакции от части, защото разходите по сделката са ниски. И също така прехвърлянето на валутата става на момента. Ето защо правителствата и законодателите трябва да създадат възможност за използването на тези валути, само че ще трябва да се направи оценка на жизнеспособността на такава, на тези валути, без да им се отдава предпочитание на една спрямо друга виртуалните валути са свързани с опасността да бъдат използвани за незаконни цели, отчасти заради привидната анонимност. Но разбира се, парите в брой са много по-анонимни. И да не забравяме, че в, при виртуалните валути има публичен елемент – а ако името и адреса на участник в сделката се идентифицират от правоохранителните органи, те ще могат да проследят цялата верига. Така че доводите срещу анонимността на виртуалните валути са много по-неубедителни в сравнение с, с парите в брой. Правителствата има се притесняват виртуалните валути да не заменят в голяма степен истинските пари и парите в брой, защото това би застрашило монетарната политика. Проучване от 2016 година сочи, че виртуалните валути не могат да подкопаят способността на централните банки да управляват паричната политика, стига да се плащат данъци. Така че заместването на традиционните валути с виртуалните в не е реална опасност. Наличието на тези валути е ограничено, което разбира се може да се промени в бъдеще. Но тъй като регулаторите но ако регулаторите решат да, разре, решат да разрешат тези валути, въпросът е кой би бил най-подходящият регулатор? Централните банки или някой друг? Централните банки или Министерствата на финансите биха могли да осъществяват тази функция, но те имат и своите недостатъци. Това, което аз опитах да покажа, е, са въпроси свързани с механизми за изграждане на доверието на гражданите, отговорности, с които са е свързан поддръжката на платформата. Имам и други коментари, които са включени в е, писани в доклада, който съм представил. Председателят благодаря. Следващият оратер е от е, Парижкия университет, госпожа Примавера де Филипи. Благодаря, че ме поканихте на това публично изслушване. Исках първо да обсъдя предизвикателствата и възможностите, които ни дава биткоин като виртуална валута. След това ще говоря за блок верижните технологии по-общо и това как те се отнасят към иновациите в конкурентоспособността, защитата на потребителя, регулаторното съответствие – Биткоин е децентрализирана система. Тя може да променя своята стойност като валута съвсем равноправно, няма финансови посредници. Какви са недостатъците? Няма регулирани. регулиране на второ място, няма централен регулаторен орган и хората могат да участват в мрежата чрез псевдоними, без никой да знае тяхната идентичност. Това дава възможност на престъпните групи. Хубавото е, че биткоин също предоставя и ползи на потребителите. Може да се използва за прехвърляне трансгранично на фондове при никакво заплащане. По-ефтини са преводите международно, и целият пазар на паричните преводи става далеч по-ефективен. Но истинската иновация при биткоин е блок веригата. Това е децентрализиран обществен регистр, който е прозрачен. Той дава възможност на хората да търгуват едни с други без никаква необходимост за надежден различен орган или централизиран клиринг – ние говорим за виртуалните валути днес, но виждаме, че технологиите, които те използват, ни дават много обещаващи възможности. Чисто регулаторно обаче, виртуалните валути са свързани с множество предизвикателство, като данъчно облагане, пране на пари, защита на потребителя. Въпросът е как да ги регулираме без да ограничаваме ползите за потребителите като иновации, създаване на работни места и конкурентност. Блок веригата на първо място е счетоводна иновация. Тя може да направи много финансови приложения по-ефективни и прозрачни. Освен това, може да се намалят разходите по регулаторното изпълнение, тъй като системата има много специфични характеристики – например множеството на подписите или възможността да се провери платежоспособността. Следователно, блок, веригите и технологиите, които ги ползват, са някакъв вид регулаторни технологии, но те могат да бъдат прозрачни и ефективни. И всъщност се решава един от основните проблеми, кой контролира контролиращия в този случай – Сигурно сте запознати с разискванията на Световния економически форум в Давос. Сигурно знаете и за доклада по блок верижните технологии на правителството на Обединеното кралство. В този доклад се разискват начините за използване на блок веригата за по-добро управление и регулиране. Всичко това може да бъде постигнато по начин, който е по-добър, по-бърз, по-ефтин, като се разчита на блок веригата като регулаторна технология. Лошото е, че същата технология може да се използва и за престъпни цели. Сигурно сте запознати с случая Silk Road. В този случай биткоин се използва за продажба на незаконно притежавани наркотици. Е, всъщност повечето е, норми днес се отнасят до продукта, доколкото при блок веригата измерението е хоризонтално. Това е иновация, която ще засегне много отрасли на обществото ни. И е, всъщност включването и в дебата за криптовалутата може би ще промени начина по който виждаме предизвикателствата и възможностите. Тази блок верига всъщност е нещо като птицечовката. Всеки може да си я представи, но никой не е виждал. И въпреки това има сходства с това, което познаваме, а именно валутата, гаранцията, стоката, но нито една от тези характеристики не могат да ни дадат общия хоризонтален начин, по който работи блок веригата. Това е всъщност ключово понятие и ние трябва да го разберем много добре. Благодаря. Thank you very much and good afternoon for everybody. Sorry for my I may be running late and the next speaker is now we go to the representative or relevant market. Сега Преминаваме към представителите на пазарните отрасли. Ще дам думата на Джерами Милър. Благодаря. Благодаря възможността да разговаряме днес с вас. Аз ще говоря за виртуалните валути. Колегите говориха повече за биткоин. Аз самият съм, съм запознат с различни дружества за софтуер – Работил съм за Goldman Sachs 5 години, освен това разработих и продукт на стойност милиарда в корпорацията Oracle. Така че мога да кажа, че познава много добре тази страна на финансовите пазари. През последните 6 месеца ние говорихме с много от иноваторите в тази система. Разговарях с компании, които представляват 600 милиона от инвестирането на собствен капитал. Но така или иначе, е, знаем, че първите връзки между биткоин и финансовата система започнаха, когато ранните биткоин компании е, решиха да отворят търговски банки сметки в търговски банки, извинете. Много от е, традиционните банки отказаха тогава заради принципа познавай своя клиент – и нормите срещу прането на пари. Освен това, знаем, че биткоин е свързан и с тъмния интернет и доста подозрителна дейност. Но всъщност, ако разгледате случая с Silk Road, се стигна до лишаването от свобода на бивш служите по сигурността, тъй като при биткоин кражбите са по-лесни. Е, всички традиционни банки искаха всъщност по този начин да затруднят влизането на новите участници от биткоин на пазара. Също така видяхме, че има и биткоин финансови услуги, които са по-регулирани в последно време. Такава компания е Ledger X, която дава физически уравнени опции при размяната на биткоин. Работи се с регулаторите от САЩ, за да се гарантира изпълнение на съществуващите норми. Според мен обаче не може да се говори за някаква основна регулация на биткоин, тъй като финансовите услуги и продукти се обхващат от вече съществуващото законодателство, както се вижда от примерите като глобална мрежа, биткоин всъщност би имала полза от по-голяма хармонизация на европейските политики. Това ще увеличи обхвата на мрежите и услугите почти веднага. Доста се говори през последните няколко дни за това, че биткоин всъщност са се провалили. Е, някои от големите участници на биткоин се отказаха и всъщност видяхме, че проблема е с увеличаването на блоковите обеми. Това всъщност определя и капацитета на мрежата биткоин. Но трябва да се има предвид как се реагира на тази криза. Веднага се отвои блоковия обем. Трябва да се има предвид, че институционализацията на биткоин зависи от най-големите и важни компании в екосистемата. Биткоин следователно не е някакъв хакер. Биткоин се управлява от големи компании и става дума за милиони долари. Конвергенцията на тези участници на пазара всъщност създава една естествена платформа за управление на търговската биткоин екосистема – много е важно в този процес да се включи и Китай и това наистина се случва, тъй като при биткоин можеш да работиш в мрежата, независимо от каквато и да била международна организация. Така че биткоин системата е самоуправляваща се в по-голямата си част. Съществуващите законодателни норми принципно се прилагат и към предлаганите услуги от биткоин което може да доведе до вижданите от нас иновации и предлагане на нови финансови услуги. Thank you very much. Now, Благодаря. Сега доктор Тайр Сабри, той е секретар на Асоциацията за електронни пари. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Нашата организация представлява е, Сдружение на новаторски, достатъчно на новаторски средства за разплащания. Опитът ни се свежда до това какво е необходимо, за да успеят тези нови инструменти за разплащане. И независимо от това колко е, е привлекателна технологията, до каква степен е реалистично да се очаква е, по-голяма ефективност на пазара. Всъщност е, два вида опит имаме, който се отнася до темата. Първо, през 80 години бяхме свидетели на провала на един цял диапазон от продукти, които имаха за цел да, да е, представляват размяна на е, пари в е, кеш. Това бяха гелд Мондекс и други. Имаха доста ограничен успех е, този вид карти. По-нататък през 2001 интер... навлезе интернет и това създаде възможности, които не съществуваха преди. Изведнъж се появи необходимостта да има нови средства за разплащане, това създаде възможност за нови доставчици на услуги от този род. И тук се крие ключа. Още нещо научихме. Опита да се разпространяват нови средства за разплащане е, за потребителя на дребно, общо взето не успява. Тези средства трябва да бъдат е, продавани и купувани и регламентирани като е, един потребителски продукт на дребно подобно на продуктите, които се предлагат в супермаркет. Защо е важно това? Защото това ни навежда на е, темата регулация. Тук има два аспекта. Едното е финансовите е, аспекти, регулиране на финансовите услуги и финансовите престъпления, разбира се. Колкото за финансовите престъпления, индустрията е, е единодушна, че регламентирането е необходимо. Т.е. ако не се регулира, за да спрем престъпниците от използването на тези продукти за престъпни цели, ние ги насърчаваме, и е, в такъв случай би трябвало да има добри, добър контрол върху тях. В такъв случай самите продукти се компрометират. Добре да имаме пари с е, добро, златно покритие, с е, покритие на ценни метали. Това, разбира се, е много привлекателно за престъпниците, но подобни продукти сега се прокрадват, промъкват, които имитират тези. Това е нещо ново Въпросът е тук, че трябва да имаме е, законодателство срещу изпиране на пари и срещу финансирането на е, организирана престъпност и на тероризма. Е, един интересен пример имаме. Всички сте чували за МПСа. Това е, е са мобилни разплащания. Много успешен беше този опит в Кения, но много трудно може да се повтори ако отидеш някъде и кажеш емпаса, очакваш е, е, реакция, но е, на този ранен етап на този продукт нямаше достатъчно регулиране. Е, той процъфтя, така да се каже, в една много нерегулирана среда това не означава, че регулирането не играе роля. Напротив, е, той трябва да реагира, да, да има а, е, усет е, към развитието на бизнес модела и на пазара, разбира се, и тенденциите съответно. Когато говорим за пазара, един нов продукт трябва да е релевантен за всички участници в а, стойностната верига. И в заключение, бих казал, че едно пропорционално регулиране е желателно. Индустрията до голяма степен подкрепя необходимостта от закони и законодателство, което да възпира престъпност, финансови престъпления, но всичко това трябва да е съразмерно на а, щетите, които, а, до, които, до които води, а, водят евентуални престъпления и други аспекти. Тоест, ако можем да изчакаме с законодателство, докато съзрее, така да се каже, индустрията, мисля, че това е разумният подход. Благодаря. Сега е Шон Джонс от е, форума за европейски. Уважаеми депутати, благодаря за поканата. Първата криптовалута, биткоин, е, започна като нещо революционно, почти като интернет. Е, е, също времено то се разлежа като валутна, разплащателна система и система за прехвърляне на, на стойност. Някой го разглежда като стока. Тази демократична схема е, се е, е, предава, се озвършава чрез това, което се нарича блокчейн, блокове вериги. Това дава възможност да се създаде не разбиваем, това е един неразбиваем източник на, на стойност. Може да се използва и в частни, и в публичен сектор, от правителства, медии, е, благотворителни дружества и редици други. Е, тези е, публични открити ведомости могат да водят до по-голяма ефективност и имат добавена стойност. Това е също начин за подобряване ефективността на счетоводната отчетност голяма степен от тази технология е, е, е до голяма степен прозрачна и това е едно от най-добрите й качества. Ето защо е, се получава доверие в мрежата чрез открито си криптография. Презумцията, че криптовалутите са анонимни е мит. Всъщност те са псевдоанонимни. Те на практика не са анонимни, те просто изглеждат така. Крипто също така, е, смятането, е, това, че криптовалутите се използват за изпиране пари, е, също е преувеличено твърдение. Защото виртуалните валути на практика са много неподходящи за изпиране преди. ФАТФ и според ФАТФ и ОСР около 2,7% от глобалното БВП се с, с, с такъв процент за злоупотребите в, с, с криптовалутите. Най-големията валута, биткоин, е 0,9% е, от валутите и анализ на блоковете вериги, нещо, което става възможно поради нейната прозрачност, дава възможност за по-малко от 100 хилядна от процента от е, световното изпиране на пари става по този начин. 500, всъщност с банкнотите от 500 евро се осъществяват много повече злоупотреби, отколкото с биткоинс. Тоест, това означава, че еврото, 90, е, е, вероятността да се използва еврото за изпиране пари е 92% повече отколкото, 92 пъти повече отколкото е, криптовалутата. И Оценката, това почива върху една оценка на риска от октомври миналата година. В този списък от 12 е, тематични рискови валути, е, криптовалутите са последни по значимост. В заключение, тази студия показва, че проблемите свързани с цифрови валути са много, са много сходни, както случаите на идентифициране, разкриване на изпиране на пари с други валути. Тъй като случаите на използване на откритата ведомост нарастват е, ежедневно за микроплащания, търговски разплащания, вериги, това са само няколко от е, видовете разплащания и функции на, на тази валута. Централните банки, включително Европейска централна банка, Банка в Ингланд и други, сега е, се замислят и работят, е, изследват възможните използване на цифрови валути. В една студия от 40 страници, публикувана миналата седмица, заключението е, че новите технологии предизвикват трансформационни промени в глобалните е, технологии. От това ще се промени прехвърлянето на услуги, е, активи и стоки. За... Е, тук се съдържат много потенциални ползи, като например по-голямата скорост, ефективност и в крайна сметка финансово интегриране. Технологията на тези ведомости е, предлага много повече преимущества, отколкото самите виртуални валути. Сега да е, формулирам четири предложения. След е, размисъл върху тези валути, аз бих е, ви приканил да не забравяйте, че те са на експериментален етап все още. Стойността на тези валути все още е незначителна в сравнение с официалните валути. И в доклада на ОИСР се съдържа препоръка, че няма нужда да се разширява европейската или допълва европейската правна рамка относно, е, по отношение на тях. Но е, би трябвало, ако има такива законодателни дейности, те да се ограничат до е, борба с изпиране на пари, като се използват средствата на ФАТФ и регламентираната финансова система. А не да се е, регулират е, потребителите, които получават, са получатели на такива услуги. И в крайна сметка разработването на тези е, новаторски трансформационни технологии дават възможност интернет на доверието да процъфтява и да допринася положително към економиката и благосостоянието на европейските граждани. Благодаря. Благодаря ви за експертните мнения. Сега е време да започнем дискусията. Ще започнем с правила. Ей, Имате три минути. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че приветствам провеждането на тази дискусия. Благодаря на комисията, че организира изслушването. Очевидно, има много известни и неизвестни. И тук и трябва да кажа, че неизвестните са доста повече от известните, според мен. Но като казвам това, трябва да кажа, че всички виждаме потенциалните възможности на тази област поради невероятните акратки, които бяха направени от 2009 година, когато станахме свидетели на използването на първата криптовалута, така наречените биткоин нещата се развиха много бързо и първият лектор даде пример за това, че има причина за безпокойство, но възможностите са много големи. Има сега много голям брой криптовалуки, които се появиха на пазара. Въпросът ми е следният. Е, и това е така последното, което чухме в бележките, че в момента не е необходимо да разширяваме европейското законодателство в тази област. Това е единодушно мнение или на специалистите? Защото а, очевидно това е област, която е нова, в експериментален стадий и не трябва да пречим на възможностите, които тя крие. И затова искам да знам единодушно ли е мнението на специалистите за това колко е, законодателно регулиране е необходимо е, за уреждане е, на тази област. Интересуваме особено е мнението на ЕЦБ по този въпрос, защото когато го зададах на Европейската комисия, отговорът, който получих през ноември, ще го гласувам, ще го прочета накратко. В този контекст се водиха дискусии за подобряване на а, законодателството и текстът на а, проекто а, директивата, в който се споменават а, регулирането и по-нататъчното финансово включване на а, а, криптовалутите, но преговорите по този въпрос продължават. Въпросът ми е а, дали е приключила тази дискусия, въпросът за това каква законодателна уредба е необходима. Е, и възгледът е, по този въпрос единодушен ли е? Защото последният е, оратор, който чухме, каза, че не е необходимо подобно законодателно регулиране. И разбира се, изникват и все нови въпроси в областта на използването на криптовалутите за престъпни цели. Благодаря, казва председателя. Сега от ЕКАРЕ Петър Яцек. Благодаря, господин председател. Няколко въпроса искам да повдигна. Някои от тях обаче вече бяха зададени. Това ще кажа какво ме интересува по-конкретно. Как да работим при конфискация на криптовалута кога става дума за изпиране на пари. Имаме ли, разполагаме ли със средства за подобна конфискация? Практично и възможно ли ще бъде това? И във връзка с това, кой трябва да отговаря за управлението и опазването на конфискираните, крип, конфискуваните криптовалутни количества? Благодаря. председателя. Благодаря, Микел Гведес. Това е първи, първото ми запознаване, първото ми, първи ми сблъсък с тази тема. Но възоснова на информацията, която видях, е, има доста големи колебания в стоеността на криптовалутите видяхме, че курса на биткоина с, към долара се колебае много силно. Ниво на колебание, което е несъвместимо с това, което очакваме от една истинска валута, където стабилността е основата за доверието в нея. И затова искам да попитам какво ще кажете по този въпрос. Също така интересуваме и законодателната уредба, която е необходима казвате, че в известен смисъл регулирането е несъвместимо с едно явление, което е вътрешно последователно и спонтанно се развива. Необходимо ли е в такъв случай законодателно регулиране? Няма ли то да бъде пречка? Няма ли да бъде в противоречие с основните, същностните свойства на тази валута? защото знаем, че надзора над економиката като цяло се оказа невъзможен. Защо трябва да смятаме, че това е възможно при криптовалутите? Председателят. Не виждам. Моли, казва той. Благодаря, господин председател. За другите валути, като еврото и долара, например, виждаме как те се еволюират от как бе премахнат златния стандарт. Сега някои прекрайно хвалят криптовалутите, други смятат, че те са заплаха. Въпросът ми е следният. Песимисли сте или оптимист? Мислите ли, че става дума за едно прехвалено явление или всъщност е- сме свидетели на нещо по-различно? примерно как трябва да се отнасяме към данъчното облагане на тези сделки. И последният ми въпрос. Става дума за незаконните сделки и рисковете свързани с тях. Дали намаляват ли тези рискове, като имаме предвид, че имаме код за всяка отделна сделка, който е известен. Председателя, благодаря. Преди да дам думата за спонтанни изказвания, може би докладчикът ще има да каже нещо, след като чухме лекторите. Yes, uh, thank you very much, Chair. Um... Благодаря. Вече бяха зададени доста интересни въпроси и аз ще се... Затова ще задам основния въпрос. Всъщност тук става дума за една потенциално експоненциална технология, чия, чието приложение изведнъж може да се засили. И от философска гледна точка въпросът е как да регулираме тези технологии или поне да ги наблюдаваме, преди да станат толкова големи, че да имат системно значение, без да задушаваме развитието им. Ще ви дам пример, за да обясня какво имам предвид. Наскоро основната технология за изпращане на СМС-и, на, на текстови съобщения беше СМС-и. И може би изпращането на съобщение не е било толкова чувствително. След това обаче възникна WhatsApp и там имаше сериозен проблем с сигурността. Но си представете за, си за момент, че възникне подобен проблем в една децентрализирана виртуална валута на автопилот, след като веднъж направиш транзакция, тя не може, тя е необратима ще се осъществят редица незаконни транзакции. И се оказва, че няма държавна структура, която ти дава възможност да решиш проблема. В, в биткоин много трудно се промени протокола, за да могат транзакциите да се осъществяват в рамките на секунди. Това вече ни дава представа за характера на саморегулиращите се технологии. Как можем да направим така, че да наблюдаваме тези технологии и как да се предвидят важни приложения на децентрализирани технологии? И така че да има някаква, някакъв резервен вариант. Говорим за глобални технологии, така че няма да е достатъчно само една страна да предприеме мерки. Ето това е, което ме интересува, когато мисля а, по този а, толкова сериозен въпрос. Може би не говорим непременно за законодателство. Съвсем накратко. Благодаря. Това е технология, която ще промени всичко. Тя ще ни помогне да засилим усилията си за по-добро и съгласувано регулиране. На... Преди месец получих отговор от Марио Драги на, моя, на своя въпрос за биткоинс. Той отговори, че виртуалната валута не са пари, не е валута. Но процесите се следят и чакаме да видим какво ще случи Отговорът беше публикуван в същия ден, в който Европейския съд постанови решение за изключение за ДДС за сделки в виртуални валути, така че те очевидно третират тези валути като валути. И има очевидно противоречие. Не спазваме директивата за финансови услуги и ДДС, така че може би трябва да я променим, за да включим и виртуалните валути, освен редовното платежно средство. Интересното е, че това не е свързано с валута и как можем да сведем до минимум опасността от е, това пазарите да определят стоеността, тъй като не са свързани, тези валути не са свързани с валути, които можем да регулираме. Как да ги регулираме без да ги блокираме? Имате ли идеи по този въпрос? Сега е ред на ораторите, не повече от две минути всеки от вас. В същата последователно. Първо господин Салес. Благодаря. Много интересни въпроси. Щеше да ми е интересно да чуя представителите на бизнеса, но вие посочихте мен за първи оратор. Най-добрият въпрос беше задан господин Вайцекер. Най-голямото предизвикателство е как да се наблюдава най-добре тази бързо развиваща се технология. Когато си регулатор, не е трудно да сбъркаш. Можеш да избързаш, можеш и да закъснееш. И с тази технология е възможно да изостанеш от събитията и от гледна точка на Европейската комисия, ние искаме да разберем по-добре е, явлението. Е, често се казва, че регулаторите са агностици, така че тук е, границата се състои в това, което каза господин Сабри. Трябва да бъдем по-бдителни, когато става дума за финансови престъпления, укриване на данъци, пране на пари. Е, мисля, че трябва да вървим бързо, тъй от една страна, защото това въпроса беше обсъден преди няколко години, но нямаше споразумение за включването на виртуалните валути в е, регламента и сега, разбира се, обсъждаме отново въпроса в контекста на е, нападенията в Париж. Що се отнася до регулирането от гледна точка на финансовите продукти, ние не бързаме и искаме да сме сигурни, че всички потенциални отговори ще бъдат уместни и навремени. Имаме още какво да научим и затова ми е интересно да чуя какво ще кажат останалите. не ни си има думата. Благодаря, господин председател. Няколко скромни коментара, тъй като е трудно да се предвиди развоя на събитията е, в отсъствието на уредба. Но предполагам, може да се каже, че след 5 години структурата на пазара няма да съответства на сегашните прогнози. И ако се приеме нормативна база с оглед на настоящето, е напълно възможно да, да блокираме едно потенциално полезно явление – Наскоро имахме заседание по нови е, финансови е, операции в ОИСР. Обсъдихме и друг въпрос е, на новите финансови дейности Спряхме се на кредитирането между частни лица в Обединеното кралство. Е разработена нормативна база на това явление. То оказва подкрепа на дейностите и нормативните изисквания са по-ограничени в сравнение с традиционните финансови институции. Така че в Обединеното кралство има много, съразмер, има много съразмерен режим. Обединеното кралство определено е лидер в кредитирането между частни лица в много по-голяма степен, отколкото други европейски страни. Там нормативната база дава възможност на новите технологии и методи да се развиват. И те се регулират по такъв начин, че да наподобяват се останалите видове регулиране с оглед на данъчното облагане. Три въп... Ще кажа, направя три коментара. Първо, много е важно да се регулира тази технология, но трябва да се регулира добре. Но нека да не забравяме, че когато регулираме едно приложение на технологията, регулирането може да повлияе върху останалата част технологията блокчейн. Нека да отчитаме това, когато разработваме уредбата. Има други приложения, които разчитат на токени. Те не са свързани с валути. Става дума само за достъп. Регулирането на виртуалните валути е необходимо, но трябва да се опитаме да видим какво ще е въздействието на уредбата. Второ, малко е опасно да се разширява съществуващия режим и да обхване е, технологията блокчейн без е, режима да се адаптира. Тук възникват два важни въпроса. Е, защита на личните данни. Не може да се приложи стара нормативна база към нова технология – тъй като могат да възникнат проблеми с защита на личните данни. И второ, поради проследяемостта на технологиите, регулирането на системата така, че всяка валута, всяка операция, която е резултат от престъпна дейност или пране на пари, може да намали економически индексът жизнеспособност на виртуалните валути. На трето място, трябва не само да се регулира технологията, но и да разберем как може технологията да се използва като регулаторен инструмент, като допълнителен регулаторен инструмент, така че да се изпълнят набелязаните цели. Ще дам три примера от гледна точка на политическия мандат. Възниква въпроса за безопасността защита на потребителите и финансовата прозрачност и отчетност. И тези три политически мандата ще спечелят от технологията блокчейн. Така че технологията тук е инструмент за постигане на тези регулаторни цели. Мога да ви дам няколко примера. Най-важният от тях е управлението на доверителни сметки за да се осигури последяемост, доказателство за платежоспособност и състоятелност, за да се установи ясно да се установят ясно активите и пасивите, без да се разкрива баланса. Освен могат да се разделят финансовите услуги и аналитичните инструменти на технологията блокчейн, е, те гарантират е, е, спазване на регламента за борба срещу пране на пари. Технологията се, трябва да се анализира и всяка регламентация трябва да отчете как може да се използва за постигане на целите – и ако тогава, когато технологията не може да постигне целите, тогава е, идва мястото на, на режима. Пазарите, операторите трябва сами да преценят как да използват технологията, за да удовлетворят регулаторните изисквания и ако не успеят да се се преминава към следващото ниво, където има традиционен механизъм за саморегулиране и едва тогава да се премине към е, същинските регулаторни методи. Благодаря. Господин Милър. Благодаря. Първо, мисля, че е важно всеки да разбере. Биткоин не е глобална мрежа по настоящем. Става дума за 20 крупни компании. Това включва размяната, портфейлите, повечето сделки се извършват именно от тези компании, а не на равноправна основа между отделни хора. Биткоин е институционализирана и всъщност големите играчи са тези, които определят системата. Повечето продукти в системата се разработват и извън тези провайдери, но повечето се прави на големите платформи на компаниите. На второ място, аз не разбирам какво означава да регулираш биткоин. Знаем, че принципно е противозаконно терористите да се здобиват със стойност и да получават пари или наркотици. Следователно, Въпросът е как да ги хванем, как да прилагаме законите. Нашите най-големи съюзници са тези големи компании в биткоин. Като говорим за управляване на биткоин, трябва да ви кажа, че проблема с това кой използва блок веригите беше решен, защото големите компании казаха – трябва да направим промяна, няма как тук да подходим демократично. За 96 часа целият проблем беше решен. Що се отнася до конфискацията, това вече се е случвало в случая с Silk Road. Ако работите с големи провайдери и доставчици, това не е трудно да се направи. Вие контролирате техните портфели и така стигате до биткоин, който е в основата. 2015 година знаем, че цените бяха много променливи. Сега имаме малко по-стабилно развитие, но принципно има множество деривативни продукти. Въпросът е какво се използва. Стана дума и за валутата. Ясно е, че за валутата е важен обменния курс, така както ние разглеждаме съотношението спрямо долара. Необходимо е просто да се разбере какво съставлява биткоин и кои са основните играчи. Става дума за 20 на компании в целия свят и те могат да ви помогнат. Принципно те вече използват регулиран капитал, те са регистрирани от регулаторите в по-голямата си част. Ние можем да регулираме компаниите така или иначе, а не технологиите. Не знам какво значи да регулираш технологиите. Благодаря, господин Сабри. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да групирам някои от въпросите за регулацията и дали трябва европейското законодателство да се доразвива. Основният въпрос е дали опита за регулиране ще направи системата по-малко ефективна. Това е много важен въпрос и ще обясня защо. Биткоин е децентрализирана валута, докато всяка регулаторна рамка всъщност се гради около центъра. Ние обикновено мислим за управителен съвет, корпоративна отговорност, всичко е около една ос. Решението на проблема всъщност би трябвало да дойде от самата индустрия. Тя е необходимо да даде отговорно решение. От друга страна, ние можем да се опрем на характеристиките на самата технология, както каза колегата, защото тя може да ни предостави необходимите гаранции, нещо, което няма да получим при една централизирана структура. Но за да стане това, трябва да дадем малко време на индустрията, е, за да дозрее. Иначе, ако се опитаме да наложим някаква регулаторна рамка на биткоин, то ние ще налагаме върху една недоизградена структура. Това няма да проработи достатъчно добре, не и особено насърчително мога ли да кажа няколко думи за прането на пари? Ако може да пристъпите към заключенията. Борбата с прането на пари до някъде е проблематична. Имаме регламента за трансфер на парични фондове. Много ще е трудно да се отговори на неговите изисквания, например. И тук е необходимо да се помисли за възможни отстъпки – е, всъщност е, важно е да проследим момента, в който реалната валута влиза в контакт с виртуалната валута или момента на размяната. Благодаря. Много ви благодаря. Шон Джонс. Uh, may... Благодаря. Е, ще премина на бързичко по основното, което все още не е казано. Съгласна съм с госпожа Филип и с господин Милър и това, което те казаха за регулирането. Всъщност има около 200 вида виртуални валути до 600. Повечето от тях нямат никакво значение – Не всички от тях са и особено практични, но така или иначе всички те са някакъв вариант на първоначалната концепция на биткоин. Дали биткоин ще оцеле, дали ще видим биткоин едно или две, времето ще покаже. Като говорим за променливостта на цените, флуктуацията на пазарите – наистина много важен проблем. Още през 90-те години видяхме, че това е един прекрасен нов свят, но понякога спекулацията излиза на повърхността. Както казах и в началото, технологията те първа ще се развива. Може би с течение на времето няма да има толкова много спекулации и флуктуации. Дали е, регулирането би се обърнало срещу нас, дали то е необходимо, Струва ми се, че не е необходимо да отиваме по-далеч от вече съществуващите норми срещу прането на пари. Ако се наложи скоро някаква специална норма, то тя би била контрапродуктивна. Регулирането трябва да се насочи именно към входа на системата, където реалната валута се превръща в виртуална. След това имайте предвид, че не парите се облагат с данъци, облагат се приходите така че ако говорим за данъчно облагане, трябва да имаме преди, че предизвикателствата са същите, както и при касовите разплащания. Имаше още един въпрос. Дали системата твърде ще набъбне? Трудно е да предвидим бъдещето, но ние често всъщност трябва да проявяваме голяма гъвкавост, за да се съобразяваме с вече случилото се. И накрая проблема за мащаба. Вие също го засегнахте. Е, всъщност в биткоин сделките бяха 2,7 на секунда доскоро. скоро има блок вериги, които обаче имат капацитет по 100 000. Според конкретния случай ще има използване и на различни блок вериги, които може да отговарят на нашите разбирания за виртуалните валути, може и да не отговарят обаче. Благодаря, Якоб. Давам ти думата за заключения. Yes, no, very, uh, happy to do that. I... Да, с удоволствие ще го направя. Мисля, че смисъла от това изслушване е именно да добием една по-широка е, представа за темата и последствията, защото нашия е, би било грешка в първоначалния доклад, ако се фокусираме само върху една тема, именно биткоин и деривативите. Това е първото ясно послание. Второто послание трябва да бъде, че ще бъде трудно от една страна да сме открити към новите технологии, да не е, задушаваме ново тяхното развитие, да не ги спъваме, от друга страна да прилагаме нещо, което е доста разпространено в е, екологичното законодателство, т.е. Е, принципа на предпазливост на т.е. да не изчакаме катастрофата, е, да вземем предпазни мерки. Така че може да говорим тук за такъв вид изпреварващо законодателство или проследяване по някакъв начин. Аз лично обаче бих се чувствал по-добре, ако ако сме в, в ситуация, при която експоненциалното развитие на блок веригите, е, т.е. този бизнес модел бъде разбран от е, е, тези, които го наблюдават, от защото ако няма разбиране за този бизнес модел, въпрос е, е, има опасност е, да говорим за някаква много сложна е, схема и какво ли не, е, които не би трябвало из, да ни изненадат. Тоест не е добре да, да, да, да открием подводните камъни, което е твърде късно. Е, тоест е, мисля, че е добре предварително да следим отблизо това, което се случва в е, тази област на европейско равнище, ако е възможно и, по, и отвъд. Това е един от проблемите и предизвикателствата, но има вече много други конкретни въпроси, е, които по-скоро бих очаквал да открия във вашите писмени изказвания и доклади. Председателя, благодаря много. Наистина беше много важно и много интересно изслушване. Без съмнение, темата е сложна, научихме много, изясниха ни се доста неща. Аз лично смятам, че все още много размисъл е нужен по въпроса, трябва да научим още много неща. Аз лично се поуспокоиха това, което а, чух тук, а именно, че всичко е много прозрачно. От друга страна обаче не чух отговор на основните въпроси, които могат да възникнат. Именно понятието централизирана валута, необходимата работа, за да бъде произведена тя, както да кажем златни мини, но тя няма стойност или няма подплата, не е, е гарантирана с суверенна или демократична валута. Тук се крият е, трудности. Разбирам това, което казвате, че тези блокови, е, тези прикрадващи са технология, но въпреки това възникват е, много въпроси около тях и е, е необходимо усилие да, завникнем във всички подробности. Така че това, което е, правим днес е важна стъпка в тази посока. Благодаря на всички лектори. Ще имаме представен на проекто доклада на 16 март, срок за изменение до 22 март, след това ще обсъдим измененията, предложените изменения, може би до 19 или пък 15 април, за да е, е готов доклада за пленарна зала. Доста така напрегнат график и амбициозен. Благодаря на всички вас. Сега очакваме, сега топката е в полето на проекто докладчика. Dear colleagues, please, may I ask you take seat? Скъпи колеги, ако обичате, заемете местата си. Бих искал да приветствам с добър дошъл, добър дошъл господин Георгиадес, финансов министр на Кипър, който ще е, участва в днешния диалог по економически теми с комисията ЕКОН по смисъла на регламент 63. Кипър би искал да излезе от е, е, програмата за микрохимическа адаптация и ни е интересно да е, видим какви са полките от кризата, излизането от кризата, съответната адаптация и какво се прави за стабилизиране и устойчиво развитие през март 16 ще излезе от тази програма Кипър. Финансови пакет беше 9 милиарда, 7 от МВФ. Последната програма излезе през ноември миналата година и общата оценка от МВФ е положителна. Вече се забелязва растеж от 2015 напредък в банковата система и програмата за структурна реформа също неща, които са отбелязани като е, приоритетни области, високото ниво на е, лоши заеми, е, което трябваше да се коригира, устойчивостта на общественото финансиране, за да се засили и стимулира растежа т.е. това е рамката, така че за нас ще бъде много важно, много интересно и полезно да чуем каква е оценката на министър Георгиадес е, на е, кипърската економия и е, програмата, която е в ход в момента. Ще му дам думата сега, след което ще имаме възможност за въпроси и отговори в рамките на 5 минути. Имате думата, господин министр. Господин председател, уважаеми членове на тази комисия, благодаря за поканата и възможността да проведем този диалог върху състоянието на кипърската економика. Вероятно си спомняте, както спомена председателя, че Кипър бе изправен пред една безпредседентна криза преди няколко години и това наложи да поискаме помощ от е, е, ЕСМ, и сега изправен пред вас представителите на европейските е, народи, аз е, използвам повода да ви благодаря за подкрепата, която получавахме от вас през последните три тежки години. И позволете да се върна обаче малко назад да ви припомня, че Кипър се присъедини към Европейския съюз в 2004 и няколко години по-късно в еврозоната и то с много триумфално, с много високи темпове на растеж и ниска безработица. Така че възниква въпроса какво в крайна сметка сбъркахме и как една видимо динамична економика затъна в такива трудности и проблеми само няколко години след като се присъединихме. Според мен е, отговора беше самодоволство и усещането, че бихме могли да избегнем политически трудни, но необходими решения, като реформи, например, които, което в крайна сметка доведе до сериозни дисбаланси и дерайлирането на нашата економика. Една характерна черта на предишното десетилетие беше, например, неустой, неустойчиво разпрос, разширяване на кредитирането, което донесе до един диспропорционално висок публичен дълг и един мехур, който всъщност се е, пукна, както общо взето става, и е, един значителен обем от заеми е, се оказаха лоши и е, излязаха на червено в балансите на банките. Е, това беше последствие от една национален така раз, раз, раз, е, е, либерално харчене, след което започна, е, трябваше наистина сериозно затягане на, коланите. на коланите. Е, когато економиката започне да губи темпове, ние се е, затънахме, постъпля, приходите в бюджета намаляха, разходите продължаваха да са високи, не можеха да бъдат съкретени, което, защото това налагаше тежки решения безработицата нарасна, т.е. това беше комбинация от фискални и банкови дисбаланси и по-скоро невъзможност да се е, решават проблемите, което всъщност ни накара да паднем на колене, т.е. нашата економика. Ставаше дума за политическо решение и на европейско равнище също. Е, то вече нанесе окончателния удар на нашата банкова система което отговаряше за 25% от, от БВП. И аз не критикувам решението на Европейския съюз като такова, но гръцката е, PSI трябваше да бъде съчетано с една помощна подмагаща програма от финансовия сектор. Ако това бе направено тогава, последствията ще да имат по-ограничен ефект и това ще, ще да ни спести спасяването а, е, на банковите, на е, спасяванията, банковите депози 15-та година. Но до 13-та година а, е, ние вече бяхме в а, публичните финанси, банките бяха празни, банковия сектор беше пред срив, реалната економика беше в рецесия макар че в 2009 започва първия, така бе, първите признаци на рецесия, с 15% е, се си економиката ни от 3,5 е, беше нараснало от 3,5 на 15, имахме е, достъп до международни пазари и това беше без чуждо подпомагане. И изведнъж този срив, наистина, нашата администрация трябваше от върха на кризата да, да, да предприеме мерки. Бълго... Договорихме се с МВФ и е, се захванахме с работа. Три години по-късно трябва да кажа, че положението е значително подобрено. Имаме консолидирани публични финанси, банковия сектор е стабилизиран, възвърнахме си достъпа до пазарите и економиката преодоля рецесията, като отбелязва положително растеж. Това е резултат преди всичко от усилията и жертвите, саможертвата на нашите граждани. Бе направено и, и благодарение на отговорно, чувството за отговорност, което отговориха, се случи това. Например, едва ли минаваше ден без стачки, синдикални действия в тези тежки години, но възстановяването се държи и на устойчивостта на ключовите производствени отрасли в нашата економика. Те останаха незасегнати но разбира се, държи се и на една много твърда економическа политика, базирана върху реформи, консолидация, върху, е, е, с, по която се бяхме съразумели с е, институциите от тройката и е, която приложихме до голяма степен. Първият стълб на това усилие очевидно беше <clears throat> свързан с банките. Основната цел беше да се възстанови стабилност и доверие в сектора след безпредседентното сяване на спестявания. След това банковия сектор изцяло бе преустроен вече е много по-малък, като обем, но по-здрав управлението, е, собствеността са подчинени нови закони, предимно е, чуждестранни инвеститори е, са собствениците, които функционират при много по-стриктен надзор контрол върху капиталовата адекватност се наложиха, след като бяха изцяло суспендирани и след въвеждането им обратно видяхме положителни резултати. Останаха си проблеми, особено по отношение лошите заеми, но мисля, че в е, положението сега е под контрол. Втората е, стълб на нашите усилия е консолидиране на публичните финанси. И тук е, Мнозина наричат това економии, стриктен режим, противопоставяне на растеж срещу такава стриктна економическа политика. Това е дилемата, но тя е неизбежна, защото по окачване на нивата на дадъчно облагане, например, са най тежки удар, най-тежката мярка това е мярка, която се налага на домакинствата и на бизнеса от една държава, която е, има намерение да, да, да продължава да харчи, независимо какво се случва. Особено е, скока в данъчните е, ставки. Е, това беше едно, един лек, който е, беше изпробван в е, Кипър и преди началото на 13-та година, но той се провали отново. Балансиране на бюджета без е, допълнителни е, покачвания на данъчните ставки, това наистина е економия, това е здрав, диктува здравия разум. Не е лесно, но е, това направихме и е, по този начин балансирахме бюджета еднократно в рамките на една година в 13-та бюджетния дефицит, както казах, е, се въртеше около 5 до 6%. 2014 падна до 0,2% и си остава общо взето отрицателен откакто е, постигнахме фискалните цели много бързо, предварително дори не дадахме възможност на тройката да диктува политиката, политическия ни микс. Ние е, го определихме, решихме как ще постигнем целите си и, както казах, направихме го без допълнително покачване на данъците, но чрез намаляване и консолидиране на разходите и помаг, чрез подпомагане на реалната економика. И е, реалните ползи от този подход беше, че чрез данъчна стабилност и, или е, заедно с рекапитализирането на банките успяхме да създадем е, да внушим едно чувство на доверие към, в, в, в частния сектор, а доверието е един най важният съставка от економическото възстановяване. Имаме възстановяване в потреблението и основните е, сектори също бяха във ход. Така че противно на твърдението, че фискалната консолидация води до по-дълбока рецесия, ние видяхме, бяхме свидетели как реалната економика е излезе от рецесията по-бързо, отколкото очаквахме. И през 2015 очаквахме растежа да е близо до средното за еврозоната, около е, 3,5%, което не е страхотно, но е, е добре в е сравнение с е, това нивото от преди 3 години. Господин председател, стабилизиране на економиката и възстановяване достъпа ни до пазари връщането към положителни растеж бяха основните цели на нашата економическа политика. Успяхме да постигнем програмата, да изпълним програмата на МВФ и на време и Европейския механизъм за стабилизация, не сме използвали всички средства. Повече от 2 билиарда от те, които ни бяха отпуснати, няма да, да, да изтеглим, т.е. няма да искаме нова програма и няма да искаме допълнителни кредитни линии. И да наблегна и ще приключа с това. Далеч сме от истината все още. Кипър доказа, че е една устойчива конкурентна економика. Също време обаче знаем, че е, сме способни и на повече. В крайна сметка в Кипър пък и в целия Европейски съюз не трябва устойчиво развитие в е, по-дългосрочен план. Това означава да засилим да, да положим още повече усилия, за да бъдем още по-конкурентни, а това изисква от своя страна структурни реформи в економиката, за да отстраним нейната ригидност и структурни дисбаланси. Приключвам със следното. Аз не е, в никакъв случай не рисувам една е, подсладена розова картина, в Кипър, но това, което ви разказваме е история на оптимизъм и на бъдеще, на перспектива. Извървяхме дълъг път, сега подадени се ръка, дадени се втор възможност, втори шанс, ние направихме най- максимума, излекахме максимума от това, ще продължим да провеждаме реформите, ще поддържаме фискална дисциплина, дори когато приключат програмите и ще се постараем да създадем дори по-благоприятна бизнес и економическа среда. И можете да сте сигурни, че Кипър ще бъде един член, е, сериозен член на Европейския съюз, на който може да се разчита и ще отпаднем от списъка с проблеми за Европейския съюз, а напротив, страна, която е готова да допринася активно към, за постигане на общите ни цели. Благодаря за вниманието, дами и господа. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за интересното ви уводно слово. А сега Георгиос Крицес от името на НП. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя господин Гергиадис за това, че той е, и кипърското правителство са действали така успешно. Ние не смятаме за братя, гърците и кипърците. Но а, и а, Кипър ще напусне програмата през март, а, а ние ще останем сами вече да изпълняваме третата програма, която ще продължи най-малко до 2018 година. Искам да задам някои въпроси, свързани с банковия сектор и е, изгледите за неговото развитие. Дали подобряването на състоянието на кипърските банки ще продължи? И какво става с лошите заеми? Вие казвате, че нещата са под контрол, но бихме искали да знаем нещо по-точно за състоянието на нещата и изгледите за неговото развитие. Несъмнено, някои банки в Португалия и в Италия също са изправени в трудности. Такива банки има и в Гърция. Е, това е, е една от европейските трудности, не искам да кажа нестабилност. Дали това е нещо характерно за кипърската банкова система? И засягат ли я проблемите на руската економика. Искам също така да попитам докъде стигна продажбата на лошите дългове на кипърските банки. Знам, че нещата се разви бяха в ход. Приключил ли е въпросът? Благодаря, господин Крицус. Вие говорихте за Гърция. И аз искам да изразя увереност, увереност, че Гърция няма дълго време да остане единствената страна, която е все още в подобна програма за корекции. Знам, че изглезите и възможностите на Гърция са големи, не са използвани изцяло и съм сигурен, че прилагането на една програма, макар и трудна, ще даде нови възможности на производителните сили в Гърция. И съм сигурен, чрез подобни усилия ще постигнете желаните резултати. Сега на въпроса за кипърските банки. Най-напред, те вече не са така тежко засегнати от регионалните събития, защото ние положихме усилия да укрепим банковата система на Кипър. А за да сторим това, се опитахме да отделим кипърската банкова система от нейната периферия, от Интергранда. Продадахме активите на кипърските банки в периферията на банковата система. Съсредоточихме вниманието си върху местните пазари, традиционните банки и банкови услуги, които не са така силно засегнати от това, което става в региона. Лошите заеми съществуват и сумата им продължава да бъде голяма но от една страна сме свидетели на економическо възстановяване, което помага на длъжниците да обслужват заемите си, а от друга страна вече сме свидетели на напредък и в други области – мисля, че ще го видим в близко бъдеще. Председателят имате с много малко време, но казва господин министър, лошите заеми остават. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на комисията и аз искам да задам въпроси за банковата система за нещастие и в други страни членки изпитват проблеми в банковата си система. И Европейския парламент обсъжда и прие механизъм за оздравяване на банките. Бяха проведени стрес тестове. Бяха проведени такива стрес тестове и на кипърските банки. Искам да знам какъв е резултата. Това е първо. И второ, по отношение на Европейската система за гарантиране на заемите Искам да знам какви са вашите позиции по този въпрос. Е, защото е, стана дума, че трябва да се вземат редица трудни е, мерки, какъв беше резултатът им, плодотворни ли бяха за, европейската, за кипърската економика, а също така искам да попитам какъв е резултатът от другите реформи. Също така искам да попитам по отношение на данъчното облагане. Знаете, че комасията Комисията работи много дълго в този въпрос, имахме много добър доклад, но в рамките на това, което сме правили до сега, някои смятат, че Кипър може да се разглежда като данъчно убежище. Има много хора, които се водят за не живеещи в Кипър, не резиденти и данъчното облагане е различно. Какво предлагате в тази област? Защото искам да знам дали вие сте част от тези една страни, заедно с Австрия и Франция, които работят по облагането на финансовите сделки. Там се говори, че 34 милиарда ще може да получи Европейския съюз от облагането на тези данъчни транзакции искам да попитам е, защо не искате да участвате в обсъждането на този данък за, данъчните, за финансовите, върху финансовите транзакции. Знам, че е, вашата економика до голяма степен зависи от другата част, е, в момента турска, на острова. И какво ще кажете в изгледите за обединяване, възстановяване на целостта на острова? И какво е влиянието на това състояние на нещата върху економиката и върху банковата система? Е, и ще използвате ли еврото във всички тези области? Благодаря. taking five minutes globally for question and answer. Пет минути общо имаме за отговори, казва председателят на господин министър Георгиадис. Напълно подкрепям усилията за създаване на банков съюз. Ние създадахме необходимите структури на време и ако бяха на място тези мерки предварително, нямаше да преживеем такава тежка криза. Така че напълно подкрепяме това, което се предвижда. Сега, по отношение на капиталовата адекватност, кипърските банки са съвсем спокойни. А по отношение на реформите, дали има още което трябва да се направи, да, определено е, точно така е. А това се опитах и да а, кажа. В никакъв случай няма да спрат нашите усилия, когато прекратим изпълнението на програмата, когато излезем от нея. Публичната администрация, приватизацията, всички тези неща ще продължат имаме така амбициите ни се простират много по-далеч от програмата на тройката. Сега, дали Кипър е данъчно обедище? Определено не е. Ние имаме корпоративна, данък корпоративна ставка 10,5% и в никакъв случай не сме офшорна дестинация още преди 10 години престанахме да бъдем подобни. И аз а, така дълбоко вярвам в, в ползата от ниските данъци за цялата економика. Ако економиката може да балансира бюджета си без да се вдигат данъците, а, какъв, каква да е ставката? 12,5 е, е, данък, е, корпоративния данък в много страни членки, България, Ирландия. И това трябва да насърчи повече страни членки да станат по-конкурентно по отношение на режима си на корпоративно данъчно облагане. Данъчно облагане. Сега данъка върху финансовите сделки. Аз бих се съгласил с него, ако той бъде приложен в целия свят. Тогава няма да имам възражения но данък, който поставя единствено Европейския съюз в неблагоприятно положение в, в условията на един глобализиран пазар, към това се отнасяме скептично. Като страна членки трябва да изпълним нашите фискални цели. Как ще ги постигнем? Дали ще е, режеме е, разходите или ще увеличаваме данъците, това всяка страна членка решава сама. Благодаря, господин Озол. Благодаря, господин председател. Господин министр, потреблението в частния сектор нарасна и през 2015 година Кипър възстанови растежа си. Но има редица въпроси, които могат да бъдат зададени. До каква степен и в кои сектори на економиката сте стимулирали търсенето? Променихте ли регулирането на някои от секторите на кипърската економика? И какво беше въздействието на по-низките цени на енергията? А, и девалвирането на еврото спрямо други валути. Има ли тенденция в Кипър да се предпочитат местни стоки пред вносните? И имате все още проблеми с лошите заеми и намаляването на техния обем остава един от вашите приоритети. Мислим, че законът за кредитите и заемите трябва да бъде променен, за да се вземат предвид европейските законодателства, закони в това отношение. А, тоест всичко, това е работа, която трябва да бъде довършена. А, мислите ли, че промените в закона за кредитите и, и а другите заеми а, е в правилна посока. И какво ще кажете за данъчното облагане във връзка с това? Има две причини. Ставаше дума за а, бизнеса и преди всичко услугите и вадиха нашата економика от рецесията – но трудностите бяха преди всичко в публичния сектор и в банковата система. Енергетиката също беше важен фактор. Ние внасяме енергоисточници, изцяло 100% внасяме енергоисточници и пад спадането на тяхната цена несъмнено беше попътен вятър за нас. Като членове на Европейския съюз и на общия пазар, не правим разлика между местни и вносни стоки. Не, не. Членуваме пълноправно в единия вътрешен пазар. Лошите заеми, заемите, които не се обслужват. Това е остатък завещани от кризата. и е въпрос на време намаляването на тяхният общ обем. Не съм сигурен, че разбрах много добре въпроса ви по отношение на закона за кредитите. Ще ви бъда благодарен, ако ми изпратите писменно въпроса си, за да знам точно а, как да ви отговоря. И във връзка с въпроса на предишният а, депутат. Въздействието върху економиката и евентуалното обединяване на острова. Това е много важно. И очевидно изгледите на нашата економика ще бъдат не само в местен, но и в регионален мащаб много по-благоприятни. възможности за инвестиции ще получат голям тласък. Е, ако бъде преодолян проблема с разделение, разделението на острова. Е, надяваме се е, това да стане и сега, когато съм в Европейския парламент, не мога да не спомена, че като част от едно бъдещо обединяване, всички основни правила на европейското економическо управление, всички правила за управление на банките трябва да се прилагат без каквито и е да било изключения и към една, една бъдеща Федерална република Кипър. Това е много важен елемент, към който гледаме в бъдещето и условие, без което не може председателят. Госпожа Ван Нюенхаузен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Георгиадес. Приветстваме перспективите Кипър бързо да излезе от програмата за адаптиране. В средносрочен план увеличаването на растежа и намаляването на държавния дълг са основни приоритети в член 4 консултация с МВФ. Кипърските власти казват, че е, изследването за газ да насърчи економическия растеж и да подобри бюджетната ситуация, но през последната година се казва, че търсенето на е, газ и петрол се затруднява по технически и геополитически причини, докъде са стигнали нещата и каква, какъв финансов стимул очаквате от газа и също така един от предишните оратори ви попита за обединението. Ние приветстваме, разбира се, това. Какви ще бъдат економическите, финансовите и фискални стъпки, които трябва да се предприемат, за да стане обединението възможно? Благодаря. Природният газ наскоро беше открит газ в източното Средиземноморие, в изключителната економическа зона на Кипър. Това е много важна перспектива. Колко предвиждаме? Нула. Това е политиката, която избрахме ние в финансовото министерство. Очевидно, приходите, когато започнат да постъпват след 4-5 години, ще бъдат много важни. Но ние решихме хипотезата ни да бъде за 0%, за да направим всичко това, което е необходимо да консолидираме а, финансите и когато започнат да постъпват газовите приходи, да дадат тласък, а не да бъдат фактор, на който ще се опираме и ще разчитаме. Аз мисля, че това беше мъдър избор, защото когато приходите започнат да идват, економиката ще бъде стабилна. В момента сме в момента активно разработваме закон, който предвижда прозрачно и разумно управление на тези приходи, така че да, економиката да бъде предпазена от дисбаланс и прегряване, за да и тези приходи ще се използват за намаляване на дълга и за бъдеще поколения. Очевидно, това е процес, който изисква съответно време, за да се решат техническите и търговски въпроси. Ние сме в график, имаме чудесни регионални отношения, има една регионална мрежа за сътрудничество в областта на енергетиката, в това число Израел, Египет, Гърция, има една страна, която отсъства от тази регионална мрежа за сътрудничество. Това е Турция. И енергията би могла да бъде още един фактор за нови възможности, ако отношенията се нормализират чрез решаване на проблемите. Да, така че този тази важна регионална перспектива определено ще спечели от нормализацията на отношенията. Онова, което аз казах за предпоставките, нищо повече и нищо по-малко от това, което се очаква държава членка на Европейския съюз и еврозоната. Фискалните правила, фискалната дисциплина не е само за федералните власти, но и за двете съставни части на федерацията, банков надзор. В е, съответствие с стандартите на Банковия съюз е, и механизма за единен надзор не става дума за някакви допълнителни или специфични предпоставки. Става дума за онези основни предпоставки за функционирането на европейската економика, защото очевидно Кипър ще остане член на Европейския съюз и еврозоната, дори и след евентуално обединение. Благодаря, Мигел Бягас. Благодаря господин председател. Кипър пострада от последиците на е, меморандума, както и ние в е, Португалия, така че процесът ни е много добре познат. Съответната мярка доведе до сериозна рецесия. Е, в, по време на програмата общата рецесия беше 80%, така че ще трябва да минат години преди да се възстановят равнищата от преди кризата. Тук трябва да споменем съкръщенията в социалната област, здравната област, миграцията, чието равнища са огромни. Резултатът е страна, в която неравенството се е задълбочило и разпределението е много по-неравномерно. Това са резултати, които ние в Португалия познаваме много добре. Народът на Кипър беше готов да се мобилизира за борба срещу мерките. И първият ми въпрос е свързан с фискалните реформи които противоречат на това, което вие казахте, жертви за работниците и данъчни облегчения за бизнеса. Не става дума само за обслужване на националните интереси, става дума за компенсиране на високите дългови равнища с данъци. Това са дълги, Те са те възлизат на 137% от БВП. Всичко това ще доведе до нови жертви, които е, народа ще трябва да понесе. Освен това, според моята информация, последното плащане на средствата по програмата е обвързано с приватизацията на Националната е, компания за електропроизводство. Как можете да налагате допълнителни искания на гражданите? Благодаря. Не, не съм съгласен, че Кипър е изправен през последиците от програмата за реформи. Всъщност Кипър понесе последиците от това, че не тръгна по пътя на реформите по-рано. Всъщност аз не смятам, че Кипър страда от проблемите, които вие споменахте. Според мен Кипър страда от натрупани проблемите от миналото. Вие споменахте за огромна рецесия. Всъщност данните говорят за такмо обратното. Е, рецесията започна през 2009 година, а програмата започна да се изпълнява през 2013 година, така че ние бяхме в рецесия преди да започне програмата. и Излизаме от програмата с растеж. Така че това е една реално съвършено, съвършено различно от това, което вие представихте. разбира се, безработицата и неравенството не са резултат от програмата. Безработицата беше 3,5%. Тя се увеличи близо 5 пъти през 2013 година. Равнищата бяха много високи преди да започнем да изпълняваме програмата. Безработицата си остава висока, но поне спряхме бързите темпове на увеличаване на безработицата. И това без съмнение свързано с възстановяването на растежа. Безработицата без съмнение води до неравенството. Безработицата не е резултат от а, е, програмата. Тя е резултат от това, че не започнахме да изпълняваме програмата по-рано, за това, че отлагахме трудните решения, за това, от това, че налагахме данъци вместо да реформираме економиката. Това е по сбърканата рецепта, която започнахме да коригираме. Що се отнася до електрическата компания, да, тя е печеливша, защото тя е единствената, тя е, тя е монопол така че може да налага каквито си иска цени. Ние не сме длъжни да я приватизираме по споразумението с тройката, но решихме да разделим тази единна организация на е, производствена част и преносна част. Е, това би трябвало да създаде повече конкуренция и конкуренцията е това, което може да доведе до по-низки цени. Свен Гиголд. Добре дошъл. Очевидно нашата група отчита трудностите пред вашата страна. На първо място политическата ситуация. Желаем на Кипър успех успех в всички усилия за обединение на острова. И разбира се, програмата бе, беше свързана с трудности. Съгласен съм, че не можем да обвини меморандума за всички економически трудности. От друга страна, в този меморандум нямаше политически баланс, нямаше социален баланс. Нека да се върна на нещо, което вие казахте, а именно, че Кипър не е данъчно убежище. Цифрите говорят за друго. Данъчната ставка е сред най-низките. Има 279 000 фирми в Кипър за 1 милион граждани очевидно има една има една фирма на всеки четирима души. Поздравявам ви за предприемаческия дух. Има повече от 300 доверителни фонда. Има 10% данък върху приходите от патенти. Тоест данъчните ставки са замислени така, че да се прехвърлят приходи от Европейския съюз в трети страни и уредбата за интелектуална собственост е сред най-благоприятните в цяла Европа с данъчна ставка от 2,2%. И за да обобщят данъчната система няма за цел да облага економическата дейност, вършена законно от гражданите, а да привлича данъчна основа от други страни. Т.е. данъчната система а, бърка в чужди джубове и хазни. Възнамерявате ли да ограничите това? Започвате ли да въвеждате облагане на, при източника. Искам да попитам във връзка с Банковия съюз, защо Кипър не е, реги... не е ратифицирал два важни е, законодателни акта за функционирането на Валутния съюз. Още ще повторя, корпор... ставката на корпоративния данък е 12,5%. Тя е конкурентна, но е напълно легитимна. И тя съществува и в други държави членки. Вие споменахте огромния брой доверителни фондове, такива има в Лондон и в Люксембург. Ние имаме дали нашият режим е по-снисходителен, дали този режим е по-либерален. Ако разгледате точка по точка, а всъщност ние бяхме подложени на много стриктен контрол страна на МВФ и БЦБ. Законодателството за доверителните фондове се оказва, че е по- по-стриктно, отколкото в други държави членки. Така че очевидно е, че економиката на Кипър е економика на услугите и предоставя международни бизнес услуги, без да сме единствените, които правят това, но ние спазваме всички правила и разпоредби на Европейския съюз. Ние подкрепяме изцяло е, и тенденциите за данъчна прозрачност и сътрудничество, но няма да се съгласим с е, всички стремежи да се, прехвър... да се променя данъчната политика и тя да се прехвърли от национално на европейско ниво и няма да сме единствените. Това е много ясна позиция, не можем да бъдем обвинявани в това, че сме економика на услугите. Можем да бъдем обвинявани, не можем да бъдем обвинявани за това, че правилата ни а, са твърде либерални. Това не е вярно. И освен това, ние бяхме подложени на много строг контрол – това в всичките ни закони, имащи отношение към економически валутния съюз, бяха анализирани. Що се отнася до ратификацията? Не забравяйте, че ние бяхме сред първите държави членки, които приеха закон за оздравяване на банките. Нашият закон е, е по-строг от европейската директива. Нашият закон беше приложен. Ние прилагаме инструмента за вътрешна рекапитализация. В момента ние отчит, спазваме частично и може би в края на месеца ще спазим напълно. Марко Дзани. Искам да се върна на последния въпрос за модела на вътрешна рекапитализация. Кипър беше първата страна в Европейския съюз, която през март 2013 година приложи този инструмент, като включи депозити над 100 е, хиляди, като процента беше над 47%. Това доведе до сериозни проблеми за банковата система в Кипър. Банките бя, преминаха в чужди ръце, но е, бягството от банките беше сериозно. още кредити са над 50%. Дори и отчитайки експозицията на гръцките банки, кон капиталовия контрол вътре в страната се запази в продължение на две години. Това доведе до сериозни проблеми за кипърската економика и доведе до криза в доверието в банковата система. Всичко това е последица от вътрешната рекапитализация. Вие казахте в началото, че това е нещо, което не може да бъде решено набързо, продължава да нанася щети на економиката, но също така се увеличи броя на лошите кредити. Моят въпрос е насочен към вас. Можете ли да оцените ползата от тази мярка? И особено мерките, отнасящи се до текущите сметки. Смята ли, е, разум, справедливо ли е а, е, текущите сметки да се третират а, е, а, като а, активи, които могат да се използват за рекапитализация? Не, Централната банка би трябвало да гарантира депозитите във валутата, която емитира. Това би могло да бъде справедливо решение и текущите сметки не са инвестиции. А, бих искал да чуя вашето мнение за това и за въздействието на вътрешната рекапитализация. Като имаме предвид, че съвсем наскоро всички банки в Европейския съюз ще трябва да спазват този режим. Надявам се, че никоя друга банка няма да а, бъде рекапитализирана със собствени средства. Да, този инструмент имаше катастрофален ефект върху нашата економика. Имайки предвид а, сегашното положение, напредъкът е изумителен, защото всичко, което беше споменато от вас е напълно вярно. Имам предвид последиците от масираната загуба на богатство. Всъщност, депозитите над 100 хиляди е нещо, което се случи в една банка и във втора. Една, в една банка където беше приложен този инструмент, депозитите, които бяха използвани за рекапитализация, бяха около 40%, другите бяха под 100 хиляди, така че те бяха защитени. Искам, искам да спомена това. Вие казахте, защото ви казахте, че всички депозити са били унищожени, но това не е точно така. Става дума само за една банка. Разбира се, банката беше огромна от системен тип, но дори и там негарантираните влогове бяха 25%. Независимо от това, ефектът беше катастрофален Платихме много висока цена за грешките в миналото. Попитахте дали е справедливо. Не е. Справедливо ли е обаче към данокоплаците? Да се... Справедливо ли е данокоплаците обаче да спасяват банките ми? И това не е справедливо. Това е дилема. Отговорът е трябва да се погрижим да не стигнем до, до там. Мисля, че 2013 година това беше неизбежно. Не е приятно, не е нещо, което можеш да приемеш с лека ръка. Не можеш, чак не можеш да бъде доволен от него, но каква беше альтернативата? Да накупатците да поемат а, цената, която възлизаше на 7, милиарда национал държавния дълг щеше да се повиши до 170% от БВП. Алтер, альтернативата щеше да бъде катастрофална за дънакоплаците, така че моят отговор е, че чрез банковият съюз и неговата система успя успяхме да предприемем изпреварващи действия. Е, успяхме да предприемем навремени действия, за да не е, стигнат нещата до е, критичен етап. Благодаря, Бернар Моно. Благодаря, господин председател, господин министр. 2013 година Кипър се възползва от 10 милиарда спасителен заем от Тройката и Европейския съюз. Това беше последвано от новия механизъм на вътрешна рекапитализация за кипърските банки. Осем пъти беше надвишен БВП на страната. Въпреки това беше казано, че няма повод за безпокойство, Кипър е изолиран случай, това няма да се повтори, но в началото на 2016 година вътрешната рекапитализация се прилага спрямо целия Европейски съюз. Няма как да не се притесняваме и за гражданите, и за банките, защото всички те може да се окажат в кипърската ситуация. Те ще паднат жертви преди кредитодателите. Мисля, че всъщност те ще успеят да напуснат кораба преди своите клиенти. Господин министър, аз имам множество въпроси. Бихте ли казали каква част проработи, какви обеми, какви проценти, каква част беше покрита на практика от кипърските граждани? и какви са видовете кредити за депозити над 100 000 извинете, евро. Също така, вие говорихте за економиката на страната, как тя се е подобрила през последните три години, но как се отразява тази вътрешна рекапитализация на покупателната способност на гражданите? Благодаря. Не знам дали разбрах всичките ви въпроси. Uh, e Но ние не сме получили 10 милиарда, за да спасяваме банките си. Точно това се опитах да обясня. Ние не получихме тези пари, получихме по-малко от 8 милиарда от 2013 година до днешния ден. От тези 8 милиарда 1,6 милиарда бяха насочени в подкрепа на банките, а останалото беше използвано за изплащане на нашия дълг и рефинансиране на част от дефицита, тъй като в началото имахме и дефицит. Това получихме ние в помощ от МВФ, но имайте предвид, че банките трябваше да извършат вътрешна рекапитализация, като всъщност имахме принудителна конвергенция на депозитите в капитал. Вие получи, попитахте всъщност каква част от засегнатите спестители са кипърци и каква част са чужденци. Всъщност, две трети от спестителите, които бяха засегнати от тази мярка, бяха кипърци. но от друга страна, повече от половината от депозитите в нашите банки принадлежат на чужденци. Не знам дали по този начин отговорих на въпроса ви за економиката и за вътрешната рекапитализация. Разбира се, трябва да кажа, че това беше огромна загуба на богатство, но нашата економика успя да се възстанови. Зигфрид заповяда и благодаря. Господин министр, много благодаря за вашата гледна точка. Две години след като вие прилагате фискалната консолидация и реформа, казвате, че економиката се е върнала към едни добри нива 8%, дефицит спрямо БВП, по-малко безработица, всичко това са факти, няма как да се отрекат. Но ме ме интересува тази връзка, която направихте между фискалната консолидация и растежа. Ясно е, че вашата структурна реформа помогна на економиката ви. Въпросът ми е, коя според вас е структурната реформа, проведена от вас, допринесла най-много за възвръщане на доверието на чуждестранните инвеститори във вашата страна. Интересуваме също така, кое намаление на обществените разходи е допринесло най-много за спестяване на средства. Искам да ви попитам и за приватизационната програма. Каква оценка бихте направили сега, след три години на тази програма и на програмата за вътрешна рекапитализация? В Кипър ме интересува също така доколко успяхте да приватизирате средствата за комуникация. Благодаря ви. Фискалната консолидация и по-добрите възможности за растеж не са взаимоизключващи се, зависи какви политики ще се използват, как ще се стигне до фискалната консолидация и до, дали това се прави в името на растежа, или се прави по начин, който наистина би довел до по-голяма рецесия. Според мен увеличението на данъците, например, би довело точно до по-голяма рецесия. Затова е важно да има данъчна стабилност, но и също така да се прояви кораж, да се намерят тези пера в бюджета, които не помагат особено на растежа. Така че консолидацията трябва да е целенасочена, не да се прилага безпринципно спрямо всичко. Това подпомага най-много растежа и обслужването на фискалните цели. Ние го постигнахме и по този начин допринесохме за възстановяването на реалната економика. Успяхме да излезем от рецесията и се върнахме към растежа паралелно с фискалната консолидация. Ще ви дам и пример. Ние всъщност не намалихме много разходите на социалната държава, по-скоро ги рационализирахме – освен това въведохме единни критерии, една единствена разплащателна агенция, не няколко от тях, както и надежни механизми за контрол. Така всъщност успяхме да включим и нови бенефициери, тъй като е ясно, че при висока безработица ще има и нови бенефициери на системата – Както казах обаче, ние можехме да разчитаме на едни нови надежни механизми за контрол и така всъщност осъществихме спестяванията, тъй като успяхме да изхвърлим от системата тези, които на първо място изобщо не е трябвало да се ползват от нея. И тези политики аз не бих определил като леви или десни, това са разумните политики. Мисля, че така трябва да се подхожда към економиката, както и към приватизацията, между впрочем. Ние имаме все още дълъг списък в приватизацията. Освен това, ще дадем лиценз много скоро за пристанището. Това ще стане през пролетта. Ще дадем лиценз на инвеститори е, за един туристически център с казино. Извършваме и частична приватизация. Но все още изчакваме зелена светлина от парламента. Благодаря ви, Елиза Ферейра. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за присъствието. Благодаря ви за обясненията. Пожелавам ви много скоро да приключите тази програма. Е, вие споменахте за липса на контрол, липса на политики, но ето аз е, виждам, че е, вие сте имали много ниско държавно задлъжняване като процент от БВП, ако говорим за 2010 година това ниво е 56%, доста ниско. Голямото задлъжняване при вас е в частния сектор, почти три пъти колкото вашето БВП и там задлъжняването продължава да расте. 2014 година имаме 348% от БВП. С други думи, доколкото виждам, не реалната економика, финансовия сектор е източник на проблемите ви. И може би, като правите оценка, трябва да погледнете и есената прогноза на комисията, според която причините за растежа не са толкова свързани с фискалната консолидация. По-скоро след 3 години рецесия има възстановяване заради повече потребителство, ниска инфлация, урязване на обществените разходи и инвестиции, които се дължат най-вече на регистрирането на нови кораби и облагането на вноса. С други думи, реалната економика не ми се струва толкова променена или реформирана, по-скоро един забавен процес на приспособяване. Ще спомена и банковия сектор. Получихте държавна помощ милиард и половина от Корпоративна Централна банка. Договорихте и нов заем през ноември, но какви са условията за това финансиране на банковия сектор в момента? И накрая, какво мислите вие за данъчния дневен ред? Прекъсва председателя, твърде много въпроси задавате. Какво мислите за гарантирането на депозитите? Приключва ораторката. Мисля, че ние имахме проблем на задлъжняването и на държавно и на частно ниво. Точно това казах. Задлъжняването нарастваше стремглаво. Това вече не се случва но според нас имахме една бомба с часовников механизъм. Същевременно публичните ни финанси бяха в окаяно състояние. Вие споменахте дълга, но без да се помогне на банките, дългът ни щеше да нарасне много повече. Той го направи, стана 85% 2013 година. И държавата вече нямаше как да помага на банките, затова прибягнахме до вътрешна рекапитализация. Но трябва да кажа, че ние имахме и банкови и фискални проблеми, един двоен проблем. До началото на 2013 година ликвидността ни се беше смалила до възможност за плащане в рамките само на един месец. Хазната ни беше абсолютно празна – Възстановяването на економиката сега наистина до някъде се дължи на увеличеното потребление, но това потребление беше до някъде подпомогнато именно от фискалните ни политики, защото ние решихме да не натоварваме домакинствата и бизнеса с допълнителни данъци. И всъщност по-голямото частно потребителство, което помогна да се справим с рецесията, нямаше да се случи, ако бяхме решили да вдигаме данъците и да харчим парите. Разбирам, че по този въпрос ще има различни мнения от политическа гледна точка, но това, което сме постигнали е красноречиво частният ни сектор, което означава и домакинствата, и бизнеса, успяха да издържат и сега се възстановяват, което се случва до голяма степен поради решението, което взехме, това е политически избор, да не вдигаме данъците решихме да намалим разходите и по този начин да улесним реалната економика. Благодаря, господин министр. Наистина много обнадеждаващо е това, че Кипър е на верния път, въпреки все още нарешените ви проблеми. Направи ми впечатление, че някои от колегите тук е, се безпокоят от това, че остават нерешени проблеми, защото смятат, че вие сте на верния път, но с грешни политики, което е разочароващо, но общо взето нещата са по-добри, е, когато се върви в вярната посока, отколкото обратното, разбира се. Мисля, че всичко това е добра новина, защото то показва, че все пак можете да направите нещо. Не, не сте тръгнали по, по грешния път и не сте обречени на провал. Две неща искам да попитам. От гледна точка на вашия опит от последните няколко години, какво според вас е най-важно за бъдещето, предвид на нашата обща законодателна рамка – по отношение на банковия сектор, но и макроекономическия надзор. Какво смятате, че сме направили както трябва, какво не сме, какво би трябвало да направим? Отново казвам, от гледна точка на това, от вашия опит и е, повтарям, какво, къде сгрешихме в законодателната рамка и какво може да се коригира в бъдеще. Благодаря. Поставяте много важен въпрос. А именно въпросът е какви са полките от е, кризата, излекли сме ги и дали можем да дали сме научили нещо така, че да направим економическите економики по-устойчиви в бъдеще, устойчиви на економически кризи и трудности. Защото едно е ясно, че със сигурност ще се сблъскваме с нови проблеми и економически трудности и предизвикателства в бъдеще. В този смисъл много важно е да има един здрав, разумен надзор. Разумен надзор. Председателя, скъпи колеги, моля, запазете тишина. Та, трябва да имаме разумен надзор, т.е. надзор, който да не се люшко от едната в другата крайност, не от е, период на недостатъчен надзор до крайно стриктен надзор, който всъщност има задушаващ ефект върху банките който е, направо задушава, убива банковия е, сектор и създава трудности за реалната економика. И се надявам, опасявам се и от двете, както и от много хлабав надзор, така и от прекомерен. Това е така най-обща полука по отношение на банковия сектор. Ако се привържеме към фискалните правила, особено в добри времена, защото в в добрите времена ние даваме възможност на фискалното положение да, да отпускаме, е, както се казва, е, каиша и когато се изпаднем в трудни времена, вече е много трудно да се затяга колана отново. Тоест, би трябвало да консолидираме, да поддържаме нисък дефицит и в добри времена, за да си остави марш за разходи, за увеличаване на, на, на дефицита, при економически кризи. А ние правим точно обратното. Това е, е грешка. Благодаря. Мерваш Первес. Благодаря, господин председател. Господин министре, вашата страна тишина, призовава председателя. Euh, вашата страна при малко спорни условия получи една значителна помощ, която даде възможност да възстановите банковия сектор. Във всъщност тук се намесва принципа за солидарност и ми се струва, че ние водим същата дискусия по отношение на данъчното облагане – това, което казахте, за да оправдаете ниската си данъчна ставка е, че и други правят същото и че в крайна сметка държавите членки, излиза, че държавите членки следват примера на Кипър. Не признавате ли, че начина по който вие прилагате такава ниска данъчна ставка, на корпоративна данъчна ставка, е вид стратегия да се предвичат инвестиции, които поради географското положение на вашата страна, което е оправдано от гледна точка на градско положение на вашата страна, но всъщност не отговаря на общи економически принципи в Европейския съюз и води до една нелоялна конкуренция, пречи на средства да постъпват в еврозоната, отклонява сред данъци от еврозоната и в крайна сметка ние се опитваме да укрепим еврозоната. И мисля, че няма да напредне и на йота, ако не е, решим въпроса с данъчните ставки, с данъчното облагане. Когато го поставяме, е, вие отговаряте винаги и други правят като нас. Ако поддържаме данна съставка на вашите нива, ние никога, никога не можем да финансираме, да правим дан... публични инвестиции, да... И мисля, че не ни казвайте, че останалите правят същото като нас. Някой трябва да започне и ние разчитаме на вас да го направите и да приемете този дискурс като неизменен за е, европейската солидарност. Неизбежен. Аз съм за укрепване на Съюза, разбира се. Ако идеята е да консолидираме Съюза чрез е, повишаване на данъците, това е грешния подход, според мен. И ако идеята е, например, да имаме минимално ниво на данъчно облагане, аз съм готов да помисля, ако се съгласим обаче да има и е, таван на публичните разходи. Ако сме готови да приемем таван на публичните разходи, като начин да укрепим съюза, да кажем максимума е, публични разходи да не надвишава 14% от БВП, това е достатъчно висок а, ако съчетаем двете, готови ли сме да го направим? Ако ми кажете да, аз ще съм готов да помисля за такова, такъв, такава стъпка. Но ако това, което искате да кажете е, тъй като някои държави членки са готови да харчат много по-голям процент от БВП-то си като публични разходи, не това е темата. Това, което правите е, че всъщност вие е, създавате условия за нелоялна конкуренция, като привличате инвестиции, е, капитали във вашата страна. Разбирам е, гневари, но всъщност вие отклонявате въпроса. Защото ако имаме минимално ниво на данъчно облагане, готови ли сме да приемем и максимално ниво на публични разходи? Защото ако говорим за консолидиране на Съюза, чрез вашия подход към публичен сектор с високо ниво на публични разходи, ние никога няма да укрепим Съюза. Той може да бъде окрепен, засилен, е, само чрез е, ангажимент да се отговори на фискални, да се е, постигнат фискални цели. Е, аз съм привържник на балансирания бюджет. Ако вие вярвате в същото, тогава можем заедно да направим стъпки към консолидиране на Съюза. Но ако не сме се ангажирали с фискални цели, ако сме готови да се отклоним от ангажименти и, и цели, ние с това застрашаваме консолидацията на Съюза и вследствие държавите членки са принудени да, да покачват нивото на данъчните ставки. Благодаря. Едва ли ще решим тези различия днес. Нека да чуем други мнения. Елена Масура е следващия. Благодаря, господин председател, за това, че да не забавям гласуването един прост въпрос. Миналата година лансирахме плана Юнкер, за да насърчаваме дългосрочните инвестиции в Съюза с готовност е, да се е, е, в страните, които имат особено такава нужда, да положат съответните усилия, за да стигнат тези цели. Вече е, Кипър е, внесъл ли е проекти, е, които именно могат да имат такъв положителен резултат в е, краткосрочно бъдеще? Определено се надяваме, да, внесени са някои проекти, имаме добри отношения с е, Европейската инвестиционна банка. Инвестиционната банка вече разглежда някои наши предложения. Надяваме се, че ще отговорят, че те ще отговорят на критериите, за да осигурим финансиране поне за някои проекти. Например, Кипърския университет особено проявява интерес и е готов да внесе някои добри предложения. Така че на европейско равнище, според мен, тази схема може да функционира и да подпомогне възстановяването на нашите економики в времена на нужда. Благодаря, председателя Костас Мавридис, последен въпрос. Благодаря, господин председател. Първо ще говоря на английски, за да направя едно политическо пояснение. В самото начало на тази сесия един колега мой направи следния коментар и аз искам тук да е, изясна е, терминологията. Той спомена турската половина от Кипър. Господин председател, няма нито турска, нито гръцка половина от Кипър. Има република Кипър, с всичката си почва и суверенна земя е част от Европейския съюз. Много а, трябва да внимаваме, когато ползваме термините. Една трета от Република Кипър е, е обект на незаконна турска окупация. Сега ще говоря на родния си език и ще приветствам господин Георгиадис тук. Господин министър, имам два кратки въпроса. Преди две седмици на пленарното заседание в Страсбург гласувахме за един доклад по политиката на конкуренция. Ще цитираме едно предложение за изменение, което аз направих и то бе прието. Призовава комисията да се въздържа от нелоялни е, практики и клаузи в законодателството си. И така, нататък. Както знаете, аз от години настоявам за това Кипър да бъде пример за това какво не трябва да се прави относно някои разпоредби в е, клаузи в банковите договори. Какво трябва да се направи? Не ми е, обаче отговаряйте с аргумента за банкови, банков омбудсман, защото той няма неговите решения нямат правна сила. И другия въпрос е с е, необслужените заеми. Тук какво става с е, Кипър? Е, ние имаме най-тежък проблем в това отношение. Имаме ли нужда? Искаме ли да има такъв механизъм или не? Благодаря. Първо, да спомена банковия омбудсман, защото това е една много важна институция, която и ние имаме в Кипър през последните две години, от две години насам. Проблемът относно прекомерни е, практики е, че те бяха незаконосообразни. А, ако са законни, откакто те са законни, бяха направени последствия, е, а, ако се окаже, е, че са незаконни, в последствия, корекции последствия не винаги са лесни, особено когато трябва да се позоваваме на ретроактивни на сила. Нещата могат да се променят от тук на напред, в бъдеще, но да се коригира нещо ретроактивно, особено когато дадено действие е било законосъобразно в момента на извършването, това са трудни неща. Сега по въпроса за лошите заеми. Когато говорим за лоши банки или компании за управление на активи, ние нямаме такива. Видях в обяснителната бележка, която е раздадена за членове на тази комисия, отразено, че нашия инструментариум е пълен, имаме ново законодателство по и банково дело, и финансовия омбудсман, имаме ново законодателство по кредитирането. Тоест, разполагаме се всички актове, които могат да ни противостоят на този проблем. Това, което все още ни липсва, е, е компания за управление на активите, точно защото не сме намерили задължителен отговор на въпроса кой ще финансира такава компания, кой ще плаща за нея. Ако отново това ще бъде дъркоплатецът, не мисля, че това е доброто решение. По този начин ще създаваме нови проблеми, за да решаваме старите, ще създаваме нови проблеми. Но ако измислим друг начин да финансираме такава компания, за управление на активи. Това е интересна перспектива и ние с е, желание бихме се включили в обсъждането на такъв вариант. Благодаря много. Наистина това беше един много интересен и полезен обмен на мнения. Економическия диалог е важен форум за разискване пред обществеността, економически въпроси, фискални въпроси, които вълнуват държавите членки благодаря на господин министра за времето, за това, че участва в тази дискусия. Е, ще имаме економически док с президента Дайсен на 15 февруари е, след обед е, на две части като Еврогрупа и председател на Екофин. Сега 10 минути почивка, след което ще започне гласуването. Благодаря отново, господин министр. Okay, yeah, colleagues, we can start voting. First vote is yes, Mr. Пристъпваме към гласуване. Първа забележка, господин председател. По доклада, който моята група ще подкрепи, договорили сме компромиси, свършихме чудесна работа, но искам само да посоча, че утре ще публикуваме доклада за пенсионните фондове, който има отношение към този доклад. И очаквам и се надявам, че докладчикът ще прояви същата гъвкавост а, и е, ще се вземат елементи от този доклад, който ще повлияе на нашата позиция по време на триалога. Докладчика? Първо, господин председател, не искам да предварвам решенията на, този, на тази комисия. Всичките компромиси и всичките изменения, дали ще бъдат прияти или не, не се знае. Искам да започнем преговори и ще следваме решенията взети с гласуване по съществото на документа. Of course, we need... Разбира се. Нека най-напред гласуваме, тогава ще говорим а, какви предложения, за какви предложения става дума. И разбира се, предполагам, че каквото и да стане, след като гласуваме, че всички ще вземат предвид резултатите, било в триалога, било в подготовката на пленарните заседания и така. Можем да започнем с изменение 435. Извинявайте, казва председателя, нека първо направим проверка. Моля, гласувайте за проверка. Един от Алде е в повече. Все още има един от Алде, който трябва да се оттегли. Алде се седим повече. Благодаря. Има двама колеги, които не гласуват но това е тяхно право. И така, изменение 435 за, против, въздържали се, отхвърля се. 436 за, против, ще проверим, гласувайте, моля, поименно. именно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 380. Предишното е оттеглено. 380. И то е оттеглено. В такъв случай гласуваме по 40 за 42. За, против, въздържали се, приема се. Компромиса. За, против, въздържали се, приема се. Компромиса Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. 440 и 442. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. 446 изменение за. Против, въздържали се, отхвърля се. 45-то за, против, въздържали се, приема се. 46-то за, против, проверка. Проверяваме 46-то. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 24-то за, против, въздържали се. Проверяваме 24-то на комисията по заетост. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 47 на докладчика за против въздържали се приема се. И сега група изменения, които ще гласуваме анблок 449, 451, 439, 441 и така, до Значи много дълъг списък от изменения от 449 до 426. Около 3 страници. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се.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 против въздържали се приема се компромис Д. За против въздържали се приема се 57 изменение за против въздържали се приема се 453 за Съжалявам, то пада, казва председателят. Значи гласуваме за 58 на докладчика, на същата страница е 58 изменение. За едно изменение, не е блок от изменения. За, против, въздържали се, приема се, компромис Е. За, против, въздържали се, приема се, компромис Ф. За, против, въздържали се, приема се, компромис Ж. За, против, въздържали се, приема се. 460 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис Хаш. За, против, въздържали се. Приема се. 489 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис и за, против, приема се. 499 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. Компромис йод за, против, въздържали се, Приема се 518 за, против въздържали се. Отхвърля се 99 за, против въздържали се. Приема се 521 за. Петстотин първо, да. Против, въздържали се, приема се. Компромис К за против въздържали се приема се. 540 за против въздържали се отхвърля се. 541 за против въздържали се отхвърля се. 542 за против въздържали се отхвърля се. Проверка. Проверка 542. Прекратете гласуването. Отхвърля се 545 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 101 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис L с устно изменение. Първо ще гласуваме устното изменение на София Индвелд за, против, въздържали се. Приема се. А сега целият компромис с устното изменение за против въздържали се приема се. Изменение 103 за против въздържали се приема се. 104 за против въздържали се приема се. 547 за против въздържали се. Проверяваме 547. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. 548 за, против 548 за, против. Мисля, че се приема, но трябва да проверим 548. Гласувайте, моля.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 Прекратете гласуването. Приема се. 142 за. Против въздържали се. Приема се. 594 и 25 заедно за. Против въздържали се. Отхвърлят се. 143 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис Р. За. Против въздържали се. Приема се. 156-то изменение и е, заедно с него идентичните му изменения, за, против, въздържали се, приема се. 611-то за, против. Не виждам да дигате ръка, проверяваме 111, то Приема се. 615 за. То пада. 616 за. Против. Проверка за 616. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 617 за против, въздържали се. Изглежда, че е прието, но проверяваме. Гласувайте, ако обичате, за 617. Прекратете гласуването и се прието. Прието е 619 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се. Проверка 157. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. 158, 159 до 162 гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се. Приемат се. 620 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 163 за, против, въздържали се. Приема се компромис С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 Проверяваме 174. Би трябвало да е отхвърлено. Край на гласуването. Отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 629 за, против, въздържали се, приема се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. Компромис две за, против, въздържали се, приема се. Компромис дубове за, против, въздържали се, приема се. Изменение. Разгръщаме много страници. Разгръщайте страници и ще стигнете до 199 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хик за, против, въздържали се, приема се.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 222 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АД за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЕ за, против, възражали се, приема се. Компромис АФ за, против, възражали се, приема се. Изменение 235 за, против, въздържали се, приема се. Да гласуваме ли блок? Има ли възражения? Няма. Гласуваме от 235. Има възражение. Добре, едно по едно. Всички трябва да са съгласни. 235 за. Против въздържали се. Приема се 236 за. Против въздържали се. Приема се 238. Искате да проверим 237. Социалисти имат минус. За. Против. Проверяваме 237. Мисля, че се отхвърля, но да проверим.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 Край на гласуването. Приема се. 254 за, против, въздържали се, приема се 256 за, против, въздържали се, приема се 256 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 257 за против въздържали се. Приема се 721 за против въздържали се. Приема се 258 за против въздържали се. Проверяваме. Не, отхвърля се, извинявайте. Няма нужда да проверяваме. Компромис А, Г, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Х, за, против, въздържали се, приема се. 729 за, против, проверка на 729 изменение. Гласувайте. Това е на гласуването. Приема се. 263, 703 се за, против, въздържали се, проверка на трите изменения. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 731. А, извинявайте. 733 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А и за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, проверка, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. МПО 1 за. Против. Проверка на МПО 1. Край на гласуването. Приема се компромис АДЖ за против въздържали се. Приема се АК за против въздържали се. Приема се компромис АЛ за против въздържали се. Приема се компромис АН за против въздържали се. Приема се компромис АН за против въздържали се. Приема се 280 за против въздържали се, отхвърля се, 282 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но нека да проверим, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АО. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АП за против въздържали се приема се. АК за против въздържали се приема се. Изменение 8 за против въздържали се приема се. Компромис АР за против въздържали се приема се. Изменение 302 за против въздържали се. Проверяваме. 302 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме компромис АС. За, против, въздържали се, приема се. АТ за, против, въздържали се, приема се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, У, за, против, въздържали се, приема се. А, В, за, против, въздържали се, приема се. 316, за, против, въздържали се, приема се. 317 и 7 за, против, проверка, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 318 и 8 за, против, приема се 320 за, против, въздържали се, отхвърля се 319 за, против. Въз... Проверяваме 319, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 321 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Компромис А с дубове за. Против въздържали се. Приема се. Ахик за. Против въздържали се. Приема се. 326 за. Против въздържали се проверка на 326 и номер 10 заедно. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромиса Y за против въздържали се. Приема се 328 за против въздържали Компромис за за против въздържали се. Приема се 320 за против въздържали се. Приема се МПЛ 12 за, против, въздържали се, приема се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333 за, против, въздържали се, приема се. 334 за, против проверка на 334-то Не, не, не, НП са сложили минус, отхвърля се. Компромис БА за против въздържали се приема се. Компромис ББ за против въздържали се приема се. Изменение 344 за против въздържали се, отхвърля се 345, за, против, въздържали се, приема се 346, за, против, въздържали се, отхвърля се 347, за, пада 348, за, против, въздържали се, отхвърля се 349, за, против, въздържали се, отхвърля се Компромис Б, С, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б, Д, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б, Е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, за против въздържали се приема се 366 за против въздържали се приема се компромис БГ за против, въздържали се, приема се 371, за против, въздържали се, отхвърля се компромис БХ, за против, въздържали се, приема се компромис Б и за против, въздържали се, приема се 378, за против, въздържали се, отхвърля се 379, за против, въздържали се, отхвърля се МПО 16 за, против, въздържали се, отхвърля се 381 за, против, въздържали се, отхвърля се 383 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис BJ за, против, въздържали се, приема се, компромис БК за, против, въздържали се, приема се. Изменение 388 за против въздържали се. Отхвърля се МПО 17 за против въздържали се. Отхвърля се 26 за против въздържали се. Приема се 389 и още други две изменения идентични за против въздържали се. Отхвърля се 392 за против въздържали се, отхвърля се, 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис BL за, против, въздържали се, приема се. Компромис БН за, против, въздържали се, приема се. Компромис БН за, против, въздържали се, приема се. Изменение 404 за, против, въздържали се, отхвърля се, 404 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 406 за, против, въздържали се, отхвърля се, 31 за, против, въздържали се, приема се, 407 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. 408 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис БО. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. За. Против. Въздържали се. Приема се. 417 за. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис БК за против въздържали се. Приема се 422 и 18 заедно за против. Проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис БР за, против, въздържали се. Приема се изменение 36, 424, 1937 за, против, въздържали се. Приема се изменение 37 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Б е за, против, въздържали се. Приема се изменение 39 за, против. Проверка на 39. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение и заличаване няколко изменения за, против, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41 и останалите за, против, въздържали се, е за ли е да приема се? Следващото пада, гласуваме текста с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 47 за, 3 против, 7 въздържали се. Сега законодателната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И тук имаме широко мнозинство. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Аз бих предложил и бях предложил всъщност веднага да пристъпим към преговорите, но исках да видя какво ще е подкрепещото мнозинство. Оценявам високо бройката на подкрепилите ме колеги. Имайте предвид, че този текст първо беше предложен преди две години и половина от комисаря Бърние. Имаме и общия подход на съвета. Струва ми се, че това, което се предлага, наистина защитава потребителите, то е важно и за пенсионерите. Хубаво е, че сме подкрепени от мнозинството и сега можем да пристъпим към преговори. Доколкото знам, холандското председателство е твърдо решено да започне тези преговори. Ние имаме силна позиция. Наистина бих предложил веднага да започнем преговорите пряко със съвета. Благодаря. Необходимо ни е мнозинство от 31 гласа за. Гласуваме за предложението тристранните разговори да започнат незабавно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отново убедително мнозинство 46 за, 7 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на колегите. Наистина мисля, че работихме много добре през последните няколко месеца, за да стигнем до тук. Искам да благодаря изрично на много добрите служители в секретарията, които толкова много ни помагаха. Благодаря специално и на служителите в групата на НП. Сега можем да започнем преговорите с съвета. Благодаря. Честито и от моя страна. Благодарности на секретарията, на докладчиците в Сянка. Сега преминаваме към годишния доклад на ЕЦБ. Yes, we are prepared. Okay. Okay, so we can put to the vote uh, ECB annual report, Rapporteur Notis Marias. Годишният доклад на ЕЦБ, докладчика е Нотис Мария. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека направя следните бележки. На първо място в списъка за гласуване, който е раздаден, има точки, по които не е ясно каква е препоръката на докладчика. Трябва да се водите от това, което изпратихме с първия списък за гласуване в понеделник. А по альтернативните компромиси моето отношение е отрицателно. На второ място има проблем с гласуването и списъка за гласуване. Ние финализирахме доста от компромисите, но имаше и альтернативни компромиси от НП, социалистите и АОД. Съгласно списъка за гласуване, те трябва да се гласуват първи но знаете, че компромисите на докладчика се гласуват първи и единствено ако те се отхвърлят, гласуваме альтернативите. Ще ви помоля да следваме обичайната процедура. Първо да се гласуват компромисите на докладчика, единствено ако се отхвърлят, да се преминава към альтернативите. Искам да повторя това, което ви писах по електронната поща. Ще помоля при някои от компромисите гласуването да е поимено. Но за това е необходимо решение на мнозинството. И тъй проблемните въпроси са поименното гласуване и смяната на реда на гласуване. Thank you, Mr. Благодаря, господин Балц. Благодаря, господин Штафъл. Съвсем накратко. Аз съм на друго мнение. Смятам, че първо трябва да се гласува така, това, което отива най-далеч, а не автоматично да се гласува по внесените изменения от докладчика. Да се видим докъде ще се стигне и след това. Мисля, че е, предишния подход е верния, поне така мисля аз. Say... Благодаря ви. Съгласен съм с господин Балт. Първо ще гласуваме това, което най-много се различава. А за поименното гласуване е необходимо да се поиска от 16 члена. За сега нямаме такава бройка. Разбира се, вие можете да проверите в отделните случаи, но това е правилото. Oh sorry, oh yeah, sorry. Two, so, uh, yes. Mr. Marias? Господин Мариас, заповядайте, искате думата. Господин председател, по първия въпрос – дали да гласуваме първо компромисните изменения на докладчика или альтернативните компромиси. И мисля, че ако принципът е кои са най-различните и кои отиват най-далеч, то трябва да ги разглеждаме по-отделно. Нека да гласуваме и да видим какво мислят колегите за списъка за гласуването. По втория въпрос също искам да се гласува, за да видим дали има още 15 колеги, които ще подкрепят по именното гласуване. Thank you. Uh, I have prerogative now to... Благодаря. Аз тук имам прерогатив и решавам да работим съгласно списъка и неговата поредност. Компромис 1, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Альтернатива Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 с устно изменение. Първо гласуваме него за против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 68 за, против, въздържали се, да проверим 68, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 69 за, против, въздържали се, отхвърля се Компромис С на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Альтернатива Д отпада. Първа част на альтернатива Д за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се.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 наравно, отхвърля се 126 за, против, въздържали се, приема се 127 за, против, въздържали се. Да проверим отново. Моля, гласувайте 127. Край на гласуването. Отхвърля се. Альтернатива е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 101 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 102 за. Против. Въздържали се. Приема се. 103 с устно изменение. Първо гласуваме устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис F с устно изменение. Първо гласуваме устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се компромиса без устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се 148 за, против, въздържали се, Отхвърля се, но нека проверим. Така налага справедливостта. Край на гласуването. Отхвърля се. 149 за и 150 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Да проверим. Добре. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 151 за. Против. Да проверим. 151. Мисля, че се приема, но да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис Л. За против, въздържали се, приема се 163 за, против, въздържали се, отхвърля се 164 за, против. Да проверим 164. Моля, гласувайте. Vote is closed. Is rejected Край на гласуването отхвърля се. 165 се отхвърля, 166 за, против, отхвърля се. Компромис хаш. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 първоначален текст за, против, въздържали се, приема се 173 за, против, въздържали се, отхвърля се 174 за, против, въздържали се. Да проверим 174. Не виждам как гласувате с дигане на ръце. Край на гласуването отхвърля се 175 за против, въздържали се, приема се. Компромис, новия компромис, 2, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис и Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Да проверим втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 193 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. 193, моля гласувайте. Наравно, следователно се отхвърля компромис J. За, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се 206 за, против. Да проверим 206. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, приема се. Новия компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Изменение 230 и 31 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Да проверим. Добре, нека проверим. Край на гласуването. Отхвърлят се 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали Против? Да проверим. Да проверим. Първоначалният текст. С голямо мнозинство е прият. 233 и останалите за против въздържали се приема се.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 Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 242 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 243 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. 253 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н с устно изменение, устно изменение, първото устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисът без устното изменение, за, против, въздържали се, приема се. 269 е, да, за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, отпада. 271 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис О с устно изменение. Поискано от зелените, поискано от зелените, за, против, въздържали се. Първо по изменение, приема се устното компромис П, Пи, първа част за, против, въздържали се, втората част за, против, въздържали се, приема се, компромис Q, за, против, въздържали се, приема се, за изменение 8, за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис А, за, против, въздържали се, приема се, Изменение 16 за против въздържали се. Приема се. Изменение 17 за против. Да проверим. Моля, гласувайте. Все още не са гласували доста колеги. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С за против, въздържали се, приема се. Альтернатива Т, за, против, въздържали се, е, приема се. 29-то изменение, за, против, въздържали се, приема се. 30. 29. Вие сте против. Мислех, че за. Значи отпада, отпада в такъв случай, се отхвърля. Да проверим. Проверка. It here and is rejected. Yes. Uh, This was... се. 29 беше или 30? Сега са 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Не, не, не се прави проверка. Альтер, альтернатива F. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис U. Приема се. 38 за, против, въздържали се. От Отхвърля се. Първоначалният текст за против въздържали се. Приема се. Първоначален текст. Е, е, съображение Хаш. За против въздържали се. Приема се. 39. За против въздържали се. Приема се. 41. За против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. За, против, въздържали се. Приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. С, е, едно от първоначален текст, за, против, приема се. Две, първоначален текст, е, приема се. Едно. Да проверим изменение едно. Моля, гласувайте.